Uh, hello, good morning. Добро утро. Добър ден на всички. Искам да се извиня за това, че малко закъсняхме. Всъщност Дан Далтън не може да присъства тук. Знаете, той трябва да докладва по първата точка. Радваме се, че Ева е тук. Съответно, можем да започнем. Ще има малки промени в дневния ред. На първо място, вероятно знаете, че няма да се гласува доклада Гепхард Вос относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Гласуването е отложено. На второ място, отменена е сесията ни за утре след обед, за четвъртък след обед. Ако нямате бележки, ще приемем дневния ред в този му вид. Вероятно знаете, че заседанието се излъчва по интернет имаме и нов брой, ново издание на нашия бюлетин. Може да го получите на електронната си поща или пък да го прочетете на хартия. Първата точка от дневния ред е отчет относно текущите между институционални преговори. Става дума за така наречено досие за типовото одобрение. Дан Далтан обаче закъснява, така че тази точка ще я преместим за по-нататък след като обсъдим доклада и сега ще обсъдим измененията по становището на Ева Майдел. То е посветено на директивата на Европейския парламент и на съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в първоприлагането и за гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар. Докладчик Ева Майдел ще й дам думата. Благодаря, госпожо председател. Вероятно знаете, че целта е да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Освен това, искаме да се прилагат по-добре правилата в областта на политиката на конкуренцията от страна на националните органи за защита на конкуренцията или НОЗК, когато прилагаме член 1.1 и 1.2 от договора за функциониране на Европейския съюз. Какво е това предложение, каква е неговата цел. То засяга важни области, в които НОЗК могат да бъдат укрепени. Целта на предложението е това да се направи, като се даде на органите по-голяма независимост, да не бъдат те политически зависими. Те трябва да имат повече ресурси, човешки, финансови. Освен това, трябва да се подсилят техните разследващи функции и правомощия. Освен това, НОЗК би трябвало да могат да налагат съразмерни и ефективни глоби. Освен това, предложението предвижда да има програми за освобождаване от глоби, когато има предприятия, които искат да напуснат един картел. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за техните изменения. Повечето от измененията всъщност са в духа на предложението, което току-що ви представих. Те отговарят на моето виждане за нашето становище. Ще говоря сега по-конкретно по четири точки. На първо място по отношение на независимостта на НОЗК. Трябва да се гарантира, че техния персонал, управленски органи, директори, различните екипи работят независимо, без да получават инструкции от други институции. Освен това, те не би трябвало да нарушават правилата за конфликт на интереси. Трябва обаче да сме предпазливи, когато определяме периода на изчакване на служителите на тези органи. Знаете, че НОЗК зависят от национални ресурси и ако се въведе абсолютен период на изчакване, може да стане трудно за тези органи да набират нов персонал. На второ място, по отношение на независимостта на бюджетите на тези НОЗК. Смятам, че тези органи би трябвало да могат да имат отделни бюджети и освен това трябва да могат да заделят повече ресурси за конкретни казуси. В същото време обаче е необходимо да отчетем факта, че националните бюджетни процедури са регулирани по различен начин и съответно предложението би трябвало да не засяга националните бюджетни разпоредби. Нека да не забравяме, че има различни системи за финансиране на НОЗК. Някои от тях разчитат на 100% на отпускане на средства, други са самофинансиращи се на 100%, има и комбинация от двете стратегии. По отношение на налагането на глоби, мисля, че глобите не трябва да се равняват на повече от 10%. Това ще даде по-голяма правна сигурност и ще гарантира равнопоставеност, защото 10% всъщност е най- често прилаганата глоба в държавите членки. Някои НОЗК налагат по-низки максимални глоби. Ето защо това може да доведе до така наречените е, безопасни или сигурни пристанища за съответните държави. Аз мисля, че моето предложение за хармонизация ще укрепи правилата в областта на конкуренцията, без да се налагат свърх голямо административно бреме. И накрая, относно програмите за освобождаване от глоби, мисля, че предложението трябва да е в съответствие с съществуващите правила НОЗК трябва да въведат програми за освобождаване от глоби, тъй като те са доказали своята ефективност, когато искаме да се справим с картелите. Това са четирите теми, по които исках да говоря и сега с удоволствие ще изслушам докладчиците в сянка. Знаете, че в идните дни ще работим по компромисните изменения. Благодаря. Не виждам госпожа Грапини Кристел. Искаш ли да кажеш нещо? Дала ли ти е някакви бележки? Госпожа Шалдемоза говори без микрофон. Чудесно каза председателката. От името на ЕКР Дан Долтън ми възложи да се изкажа. Отново казвам, Дан Далтън малко ще закъснее. И така, от негово име. Това е последната размяна на мнения. Той приветства становището на докладчика. То допринася да се подобри текста на комисията, яснотата сега е по-голяма. Дан Далтън като цяло подкрепя предложението на комисията, смята, че то може да бъде подобрено още повече. Знаете, системите са различни на национално ниво, някои режими са много по-успешни от други, има различни правила, практики, санкции за дружествата, които работят в трансграничен план. Нарушенията в рамките на правото на конкуренцията може да са свързани с наказателно-правни санкции, въобще санкциите и правата за разследване са много различни. Ето защо не трябва да се забравя принципа на субсидиарност. Настоящите предложения са, са размерни, целенасочени и разумни. Те въвеждат минимално ниво на правомощия за НОЗК с целта да прилагат общностното право в областта на конкуренцията. Ние сме въвели редица изменения, включително посветени на свободата, бюджетната свобода на НОЗК. Радваме се, че докладчика е внесъл изменения 34 и 48. Променихме част от разпоредбите, свързани с програмите за освобождаване от глоби, тъй като е, чухме притесненията на някои заинтересовани страни. Те смятат, че е, текста може да е твърде щедър и да е, не насърчава подаващите сигнали за нарушения да действат. Може да се подкопае ефекта на възпрепятстване или на разобеждаване. Надяваме се, че тези предложения ще бъдат прияти от другите групи. Да се надяваме, че ще стигнем до споразумение по това досие и съм готов да работя с колегите по досието в идните дни. Това беше позицията на Дан и сега от името на Алде Дита Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Можем да подкрепим докладчика в голяма част от текста. За съжаление, много от 37-те изменения, които са внесени, не могат да бъдат подкрепени от нас. По отношение на член 14, ключов въпрос, ние подкрепяме първоначалния текст на комисията или текста на изменението на ДАН. Не смятаме, че е вредоносно държавите членки сами да определят санкциите. Е, минимум обаче трябва да се равнява на 10% на комисията. Що се отнася до измененията насочени към 14%, трябва да видим дали по този начин Холандия ще се включи в минимума. Всъщност по този начин, ако се въведе този текст, всички държави членки ще трябва да прилагат по-високи глоби. Държавите членки не би трябвало да бъдат задължавани да, да приемат нещо подобно. По отношение на член 16 аспекти аз не съм съгласна с виждането, че повече от една фирма трябва да има имунитет по силата на решаването на проблема с а, многостранните картели. И накрая ние подкрепяме защитата на подаващите сигнали за нарушения. Повечето държави членки обаче имат закони по силата на които би трябвало да се дават сигнали за престъпление от страна на граждани или от страна на дружества, ако има съмнение за престъпление. Ние подкрепяме текста на изменение 29 или на член 29. Така ще приключа, госпожо председател. Вече съм внесла изменения. Надявам се, че докладчика ще ги вземе предвид. Готова съм да работя още по това досие. Благодаря. Не виждам някой друг, който да иска да се изкаже от докладчиците в сянка от името на социалистите демократите Кристел. Благодаря, аз не съм докладчик в сянка. Аз обаче работя по годишния доклад за областта на конкуренцията, затова бих искала да коментирам няколко неща. Ще го направя на датски, ако ми позволите. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, Искам да кажа, че е много важно това предложение, защото всъщност е, е от съществено значение за добре функциониращия вътрешен пазар да имаме политика в областта на конкуренцията, която да функционира. За да функционира тя обаче, трябва да имаме добре функциониращи НОЗК. Ето защо бих искала да подкрепя подхода на докладчика. Изключително важно е да има достатъчно ресурси за националните органи. Освен това би трябвало да се гарантира, че те са независими и че върху тях не се упражнява политическо влияние. Виждаме, че в държавите членки има тенденции да защитават своята собствена промишленост. Ако това се направи, обаче възникват проблеми на вътрешния пазар. Така че аз подкрепям виждането, че трябва да се подкрепи независимостта на НОЗК и да има достатъчно ресурси за тях. Всъщност, това е един общ дебат на вътрешния пазар. Знаем, например, че когато говорим за а, органите за типово одобрение, също имаме много изисквания, но а, говорим за това, че трябва да има и достатъчно ресурси за тях. Освен това, казваме, че държавите членки трябва да имат а, право да решават. Да, това е така. Но как да имаме а, вътрешен пазар, ако нямаме изисквания все пак за някакви минимални стандарти на хармонизация? Така че мисля, че всички тези въпроси а, е добре, че се отчитат. А, добре е да има достатъчно ресурси, за да се гарантира независимостта, за да може вътрешния пазар да функционира наистина добре. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ти, Кристал. Андреас, ти също искаш думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Колеги, и аз искам да направя няколко коментара относно доклада на колегата Ева Майдел. Мисля, че той е много полезен, изключително конструктивен, подхода и е много добър. Става дума за конкуренцията на вътрешния пазар. Искам да кажа, че много се радвам, че това становище в крайна сметка отразява вижданията на госпожа Мейдел мисля, че има изменения, които са с доста конструктивен характер. Конструктивни бележки бяха направени, освен това. Мисля, че трябва да положим всички усилия, за да направим становището още по-категорично и съм сигурен, че комисията ЕКОН ще вземе предвид много от идеите в становището. Бих искал да кажа няколко думи по три въпроса, които са важни в контекста на цялостните ни начинания. Аз съм съгласен, че НОЗК трябва да са независими и да има достатъчно ресурси. Ние говорим обаче за ресурсите и независимостта на националните органи, не на органите на европейско ниво. Затова, ако вземем предвид това, което прави комисията, трябва да подчертаем, че има големи държави членки, малки държави членки. Не е лесно да имаме единен подход за всичко. Основното е, разбира се, укрепването на основните принципи, които проистичат от хартата на основните права. Независимостта, ресурсите са нещо съществено. По отношение на някои от измененията, мисля, че Що се отнася до подаващите сигнали за нарушения, наред с програмите за освобождаване от глоби, тези а, два аспекта са изключително добре подчертани. Трябва колегите да са внимателни обаче относно подаването на сигнали за нарушения. Ако всеки, който реши да злослови срещу някого, получи възможност да отиде в някаква институция, нашата работа тук ще стане почти невъзможна, защото всеки ще може да каже нещо негативно за колега и а, съответно ще разрушим нашата демокрация. Така че бих искал в крайна сметка да видим как може вътрешната информация на пазарите да се използва по-скоро за програмите за освобождаване от глоби. Те вече съществуват. Не може обаче всеки сигнал, който е глупав по своя характер, да се взима предвид и хората да се хвърлят в затвора, само защото някой е казал нещо. Има голям ентусиазъм за тези е, хора, които подават сигнали за нарушения, за тяхната защита, но това е нещо много опасно за демокрацията и е опасно за върховенството на закона. На второ място, въпроса за 10-14% или колкото да са там. Е, интересно е, че социалистите и демократите са внесли изменения, които говорят за 14%. Всъщност никой обаче не е обяснил защо точно се говори за 10%. Има ли оценка на въздействието. Преди ние да вземем своето решение, знаете, винаги се взима решение от съвета по отношение на НОЗК. Така че трябва да се види дали това е правилният процент, що се отнася до максималното ниво на глобите. Можем да дебатираме по този въпрос и в бъдеще. Основното е следното. Ако на вътрешния пазар искаме да имаме общи рамки, трябва да има и общ размер на санкциите или глобите. Какъв трябва да бъде този размер, ние трябва да го обсъдим допълнително. Но ако кажем, че оставаме това на държавите членки, ние в крайна сметка ще нарушим общия подход, който искаме да имаме по отношение на вътрешния пазар. И накрая с така наречения период на изчакване, що се отнася до лицата, които са работели за национални органи за защита на конкуренцията, мисля, че би трябвало да сме много доволни е, относно работата, която извършват нашите НОЗК. Откровено казано, да, има премествания от националните органи към частния пазар, но това не пречи на комисията да взима категорични решения. Така че аз мисля, че решението или вярването, че е, нашите органи не работят, защото хората се преместват между две институции, е, е неоснователно. Дори хората да отидат в частния е, сектор, това не пречи дружествата да бъдат разследвани и да бъдат глобявани сериозно. Така че мисля, че ние трябва да се гордеем с това, което имаме. Естествено, всяка система може да бъде подобрена, но ако трябва да се използват идеи от други политически области, просто защото са популярни, мисля, че това е нещо много опасно. Това са моите бележки. Благодаря на Ева още веднъж и мисля, че нейното много добро становище ще бъде гласувано съвсем скоро. Благодаря. Благодаря. Между другото, тук дойде и докладчика в сянка от името на социалистите и демократите, затова давам думата на госпожа Грапини. Благодаря. Съжалявам, че закъснях. Имах доклад, който трябваше да разгледаме в комисията Тран. Комисията на социалистите и демократите много внимателно се запозна с проекто директивата за осигуряване на допълнителни средства на НОЗК в държавите членки. В групата на социалистите и демократите считаме, че трябва да започнем от целта. Какво иска да постигне Европейската комисия? Какво имаше предвид, когато предложи тези промени? Първо, по-добър достъп до информация на пазара, за да може да се гарантира по-добре функциониращ пазар. Съгласна съм с Андрес. Да, той действа добре, има напредък, но има поле за допълнителен напредък все още не можем цяло да се възползваме от вътрешния пазар. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Благодаря и на колегите от моята политическа група. Ние предложихме 14 изменения. Подчертахме, че политиката на кон конкуренция трябва да бъде еднообразна на равнище Европейски съюз. Ние не виждаме а, прояви на нелоялна конкуренция. Националните органи за защита на конкуренцията трябва да имат възможности да налагат санкции и техните решения да се прилагат в целия Европейски съюз, независимо къде осъществяват дейността си предприятията, защото има предприятия, които имат свои клонове в няколко държави членки. И не можем да допуснем те да бъдат третирани по различен начин. Освен това, тези органи трябва да разполагат и със средства, за да изпълняват функциите си. Не може да възложите на някои задача, без да го осигурите ресурсно, за да може да изпълни тази задача. Затова е толкова важно тези органи да се ползват от добре обучени кадри. Групата на социалистите и демократите също счита за много важно да се разгледа дефиницията за картел. и как може да се прилага законодателството в тази област, когато говорим за наказателна отговорност. Относно глобите, считаме, че държавите членки трябва да направят така, че сумите, които се налагат като глоби от националните органи, независимо дали става дума за компания или за група компании, това равнище да не бъде по-низко от 14% от оборота на съответната компания в предходната на решението година. Държавите членки трябва да са наясно с този таван от 14%. Необходимо е също да се гарантира допълнителна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности при нарушаване на законодателството на Съюза в сферата на конкуренцията. Във връзка с казаното от Андреас, да, ние трябва да защитим тези лица, които подават сигнали, но не може да защитавате някого без да разполагате с доказателства. За това съответното лице трябва да представи доказателства. Не може някой просто защото ни харесва някой друг да го наклевети. Ние трябва да защитаваме лицата, подаващи сигнали, но това трябва да се основава на внесени доказателства. В заключение искам да ви благодаря. Читам, че този доклад е изключително важен и е важно ние да предложим някаква добавена стойност, иначе няма да има смисъл от подобно становище. Благодаря. А, Юли, искате ли да кажете нещо от групата на зелените? Не, тогава дам думата на Ева Майдел. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които са тук или които имаха свои представени. Искам да благодаря на колегите Шал Мозе и господин Шваб за техните бележки по доклада. А, също и показаното от госпожа Шеренцова. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис по някои от пунктовете, по които в момента имаме различия. Надявам се, че това ще стане през едните дни, когато работим по компромисните изменения. Ние ще бъдем в контакт, ще обсъдим въпроса за размера на глобите. Необходимо е предложението да е в съответствие с съществуващото законодателство, и именно за това съм направила и моите предложения за изменения. Благодаря ви много. Искам да припомня, че разглеждането на компромисните изменения ще се направи на следващото ни заседание, което е предвидено за 20 ноември. Сега можем да преминем към следващата точка представене от е, Европейската комисия за определение на условията и процедурата в е, съответствие с е, които комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области. На 2 май 2017 комисията публикува пакета за изпълнението с предложение за регламент за създаването на условия и процедури, чрез които комисията може да поиска от предприятията или групи от предприятия да предоставят информация, свързани с вътрешния пазар и свързани области. Това е известно като инструмента СМИТ. Необходимо е да се съберат данни, за да може те да се ползват в случай, че се констатират сериозни затруднения на пазара и е необходимо да се предприемат някакви законодателни действия. Комисията направи оценка на въздействието и сега ще го представят. След това ще представят и инструмента СМИТ от Генерална дирекция ГРОУ. Ще дам думата на представител на Генерална дирекция ГРОУ. Благодаря ви, че ми давате възможността да ви представя този инструмент за информация на единния пазар. Знаете, че това е част от стратегията за вътрешния пазар е, и кластера от инициативи в тази област. Какво означава този инструмент за информация на единния пазар? Това дава възможност на Европейската комисия да събира информация пряко от участниците на пазара, от фирмите при много строги условия. Целта е двояка. Първо, да се подсили основата за предприемане на действия при нарушение от страна на държавите членки. И на следващо място да се внесе по-голяма прецизност в законодателството. Това са двата основни принципа, за които ще се използва този инструмент. В функционално отношение този инструмент не е нещо ново тъй като искания за информация са на разположение на комисията през последните 25 години в сферата на конкуренцията. От 1992 година имаше първото решение за искане на информация в случаи за борба с създаването на тръстове. Държавната помощ също е въпрос, на който обръщаме особено внимание. Комисията не предприема действия пряко срещу компания, срещу държави членки. И тези компании са а, трета страна. По-късно ще стане ясно, защо това е важно разграничение. Защо е необходимо повече информация? Това ни позволява да съберем по-релевантна информация и да действаме по-бързо при необходимост на вътрешния пазар. Смит не е насочен към решаване на някакви проблеми, а по-скоро това е насочен към бъдещето инструмент. Оценката на въздействието набеляза някои от проблемите в администрирането, но няма някакви конкретни проблеми в групи и държави членки. Оценката на въздействието. По същество, там се дават аргументи за СМИТ. Посочват се случаи, в които липсата на информация е довела до проблеми при изпълнението на предвиденото в законодателството. Разглеждат се случаи, които комисията е загубила в съда и което не би се случило, ако тя е имала възможност да поиска директно информация от е, фирмите. Освен това, административните процедури срещу държавите членки, които нарушават, са свързани в голяма степен с липсата на информация, най-вече такава свързана с обществените поръчки. Относно вторичното законодателство, по-голямата прецизност би била от полза за обществеността, ако имахме достъп до съответната информация, най-вече директивата за капиталовите изисквания, също и при блокирането на географски принципи, обхващането на аудиовизуалния сектор. Целта не е това а, да бъдат основните инициативи в регламента. Само се посочват като примери, а, че в някои случаи в миналото липсата на информация е а, забавила или е правила по-непрецизна нашата дейност. Информацията, която искаме от фирмите, ще е такава, която не е налична в държавите членки. Държавите членки обикновено са тези, които имат задачата да предоставят информация. В някои случаи го правят, но има и такива случаи, когато това не става по множество причини. Доброволното искане на информация не действа на практика, поне в примерите, които сме посочили в оценката на въздействието. Защо правомощията в сферата на конкуренция не са достатъчни и не обхващат недоброто функциониране на вътрешния пазар, за което говори в момента. Освен това, искаме да видим какви са разходите за фирмите при отговаряне на запитванията. 2000 евро. Но това ще доведе до по-добро регламентиране и по-бързото му прилагане, така че това ще си струва и което ще възлиза на милиарди, съгласно оценката на въздействието. Това е инструмент, който е интрузивен. затова комисията предлага и съответни възпиращи мерки. Те са заложени в предложението. Трябва да подчертаем, че това не е нова процедура. Ние не искаме да прилагаме достиженията на правото в областта на вътрешния пазар пряко а, с фирмите. Ние не преследваме фирмите. А, ние можем просто да поискаме информация от тях, защото тази информация може да е от критична важност за функционирането на пазара. А, и това е в съответствие с член 258 за процедурите за неизпълнение. Когато се използва е, този нов инструмент СМИТ, преди да се задейства процедурата, ще се приема решение от страна на колежа комисари, което на практика означава, че това ще става в случай, че има сериозно нарушение на функционирането на вътрешния пазар, че няма друг начин да се придобие информацията нито от държавите членко, нито чрез доброволни запитвания, нито чрез друга информация, която е налична на пазара. За нас това е важна гаранция при прилагането на инструмента. Трябва също да подчертаем, че не става дума за задължение за докладване на регулярна основа. Това е адхок. И ако се запознаете с оценката на въздействието, ще видите, че а, ние предлагаме това да а, се отнася до 50 банки или 4 а, компании, така че имаме а, много добра насоченост на запитванията. Те са много прецизно насочени. Говорим обикновено за големи компании. Малките и средни предприятия за сега са покрити, защото те също могат да предоставят информация, която да е ценна в допълнение на тази, която могат да предоставят многонационалните компании. Освен това, тези предприятия могат да представят конфиденциална информация. За това е наложително да се запази конфиденциалния характер на а, тези мерки. Този инструмент отговаря на трансгранични запитвания за трансгранични компании, които работят в различни държави, обхващат се множество юрисдикции, поради което отделните държави членки намират трудности да съберат тази информация. Има също и инструмент за разследване на вътрешния пазар. Това са обикновено разследвания, свързани с данъчното облагане или държавните помощи. Що се отнася до многонационалните компании, например Starbucks и други, са обхванати, но не и за малки и средни предприятия. Това показва колко често може да се използва този инструмент, кои са вероятните адресати, какви са ползите, за да могат да бъдат събрани несъбрани данъци, които възлизат на милиони. Така че наличната информация може да улесни подобни разследвания. Как ще изглежда процедурата? В момента няма да разглеждаме, но ние искаме от фирмите да правят някакви допълнителни разследвания за нас. Те просто трябва да предоставят информацията, която вече е налична при тях. Ние не искаме те да наемат консултанти или юристи, за да подготвят данните, които искаме от тях. Ние искаме от тях информация, която вече е информация, с която те разполагат. Както вече ви казах, всеки път, когато се прилага този инструмент, трябва да има решение, което да го позволява, взето от страна на комисарите и то трябва да бъде добре обосновано, съгласно критериите и трябва да бъдат нотифицирани засегнатите държави членки. Има две възможности, просто запитване, при което ние искаме от компаниите да ни предоставят информацията и тук няма налагане на санкции. Те могат да откажат да отговорят, могат да отговорят с закъснение, могат да игнорират дори запитването. Ако решат да отговорят, те не трябва да представят нарочно подвеждаща информация, иначе не се предвиждат санкции. Има и възможност за официално запитване, който изисква допълнително решение от комисията. Има санкции в този случай за непредоставяне на отговор или за забавяне на отговора. Неформалните, тези упростени запитвания, обикновено предшестват официалните запитвания. Но това не се посочва в регламента като последователност. Това не са санкции а, за поведението на компаниите, например, свързано с формирането на тръстове и прочия, които се считат а, за неприемливи. Тук а, ние използваме налагането на глоби като възпираща мярка, т.е. нещо като стимул а, компанията да предоставя поисканата информация. и налагането на такива а, глоби се оказа ефективен а, инструмент а, и много често не се налага да се пристъпва към тази мярка, защото се отговаря на запитванията. Разбира се, конфиденциалността на информацията е от особено важно значение, тъй като често ние искаме информация, която е конфиденциална за компаниите, Иначе тя щеше да е публично достояние, щяхме да можем да я получим по друг начин. Тоест, ние говорим тук за получаване на конфиденциална информация, както го прави комисията вече от а, а, толкова много години в сферата на конкуренцията. Така че ще се следва надлежна процедура, както при държавните помощи и конкуренцията, служебния характер на информацията, това обвързва комисията, служителите им. Освен това, тези, които предоставят информацията, трябва да посочат коя информация е конфиденциална и коя не. Конфиденциална информация ще се предоставя само на държавите членки и в рамките само на процедури за неизпълнение. Иначе ще се прилагат процедурите за търговската тайна, за защита на личните данни. Тоест ние не искаме лични данни в случай, не искаме само данни за дружествата. Това е важно да се подчертае. И по същество това е предложението ни. Искам да цитирам Жан Тирол, той е един от малкото европейци, който е получил Нобелова награда. Той говори за проблеми с регулирането на компаниите и това в голяма степен отговаря на казаното от БЕЛК, Организацията на потребителите. Необходимо е да има равнопоставеност между фирмите и потребителите. Тоест ние говорим за регламент а, срещу а, компаниите. Ние всъщност а, регулираме чрез процедурите за неизпълнение от страна на държавите членки. Ние пряко или косвено регулираме поведението на компаниите. И това влияе в по-голяма степен на пазари, отколкото отделни случаи, свързани с антитръстови мерки или мерки срещу държавните помощи. Економиката става все по-сложна, фирмите работят все повече в трансграничен на среда и все повече е необходимо да има достъп до информация. Затова този инструмент който се предлага от комисията, той е нещо като хирургически инструмент, който ще се прилага само когато всичко друго не е подействено, когато трябва да се намесим на пазара в обществен интерес. Благодаря ви много за тази презентация. Ева Майдел е докладчик от нашата комисия. Сега и давам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за направеното представене. Е, което току-що чухме. Е, факт са добрите намерения за се подобри действието на единния пазар и това е отразено в стратегията на комисията. И все ние отчитаме неизменните усилия на комисията в тази посока и все пак аз имам известни притеснения във връзка с текстове от това предложение. Но нека започна с, с хубавите неща и след това ще говоря за моите притеснения. Аз наистина вярвам, че няма съмнение, че подобен инструмент може да запълни празнините в сега съществуващите възможности за подобряване условията на единния пазар, давайки по, осигурявайки по конкретна е, и акуратна информация. Но нека не забравяме цифровизацията и нейното отражение върху цифр е, единния пазар. Трябва да освоим тези средства, трябва съответно да отчетем нивото на участие в обществените поръчки, което в момента се движи между 3 до 5%, твърде ниско. И много често по обществени поръчки се възлагат на фирми от други страни. Смит е, сякаш обещава подобрение в е, сегашното състояние на нещата. И все пак основното ми притеснение е, че комисията не е отчела напълно измененията и вижданията на различни заинтересовани страни, от една страна от бизнеса, промишлеността, но и редица, от страна на редица държави и членки. Съществува опасност за непропорционално натоварване и обременяване на бизнеса в зависимост от прилагането на СМИТ. От една страна от тях се изискват информация за търговски търговски операции, ценообразуване, трансгранични сделки и до други е, данни, което може да се окаже много времеемко и трудоемко. Това предполага съответно човешки ресурси, наемане на адвокати и така нататък. От друга страна, разпоредбата за некоректна информация може да доведе до сериозни глоби за тези е, фирми, стигаща до процент от годишния им оборот. Е, вярвам, ще се съгласите, че не по този начин можем да стимулираме бизнеса за трансгранична дейност. Освен това, економическите субекти от всички ресори и отрасли се притесняват от разкриване на поверителна информация от страна на комисията. Разбира се, в някои случаи това може да бъде оправдано в случай на нарушение но не виждам никаква пропорционалност за разкриване на данни от проучвания, възложени и финансирани от комисията. Но най-голямото ми притеснение във връзка с предложението е, че комисията иска да създаде хоризонтален инструмент и интересно е да се знае в какви случаи ще се прилага той е, Говори се за сериозни затруднения при прилагане на европейското законодателство. Това е доста обтекаема формулировка и отваря широко врати за тълкувания. Обещанието, че Смит ще работи като последна възможност и ще се използва е, само след изчерпване на всички други възможности, това не обаче не почива на истински гаранции. Разполагате ли с задълженията за докладване на национално ниво и източници на статистически данни, както и възможностите за тяхно приложение на практиката? Разбира се, аз съм на разположение за конструктивни предложения относно подобряване текста на проекто регламента. Едновременно с това обаче, при това да не да гарантираме, че няма да го направим, няма да направим този текст, не приложим на практиката. Председателката, благодаря много от госпожа Сентини за от социалистите и демократите, докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси имам, но както и Ева, и аз ще започна с хубавите неща. Очевидно е, че трябва да направим повече, за да получим точна информация за единния пазар. Що се отнася до комисията, казахте тук още, че, че сте получили 71 отговора от 18, 18 държава. Това са 4 отговора на страна. Това не е релевантно Искам да попитам колко е, участници са поканени е, за обществени консултации. Ако са 100%, е ясен, но ако бройката е по-голяма, а само 71 субект са реагирали, имаме проблем. Е, и така. От тези 71 са 44 от бизнеса и само 11 от официалните власти. Да разбирам, че официалните органи предоставят всичко на бизнеса, прехвърлят е, на економическите субекти отговорността, оставят на тях да отговорят, защото официалните органи не желаят, мисля, че по този въпрос трябва да се помисля. Аз не приемам. Сега говорите за изключения за малки и средни предприятия. Аз съм от малкия и средния бизнес. и Искам да ви кажа, че малките и средни предприятия се опасяват като неизрядни в даването на отговор, защото те нямат правен отдел, нямат цели екипи и групи хора, които да работят върху отговорите държавите и е, като говорим за националното ниво, те знаят, е, че като ги им дадат, е, поставят въпрос, винаги може да се намери нещо неизрядно и да това доведе до глоби. Това ще бъде основна пречка с малкия и средния бизнес. Те знаят, че не разполагат с правните възможности и средства, нито с финансовите средства да се справят. Добре, говорите за инструмента Смит. Какво ще правят обаче официалните органи, защото в края на краищата те прибират пари от данакоплаците. Някак си вървят паралелни консултации. Вие знаете, вие говорите за малките и средни предприятия, защото знаете, че там можете да наложите глоби. Прехвърляте на тях бремето, докато органи, официалните органи спят. Така че, като говорим за предложение, да, трябва да ги да обсъждаме, но от една страна ние тук не сме имали истински консултации. Това са много малко отговори, нито е направена качествена оценка на въздействието. Ако сега трябва да се произнеса. Мисля, че малките и средни предприятия трябва да бъдат освободени от тази огромна отговорност и скъпа процедура. Ще ви кажа как, какъв ще бъде резултата. говоря от името на малкия и средния бизнес, където съм работила дълго. Но мисля, че трябва да помислите по тези въпроси. Благодаря. Председателката, благодаря от госпожа Свили от Екаре. Господин Сулик, благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че не разбирам това начинание. За това искам да попитам представителите на комисията да посочат няколко конкретни примера за възможното приложение на този инструмент, така че по-добре да разберем как ще изглежда всичко това на практика. Интересуват ме и други въпроси. Дали фирмите ще бъдат задължени да представят общи данни или тези данни трябва да бъдат обработени? Е, как си го представя комисията? Защото обработката на данни коства време и пари предоставянето на информация за малките фирми

трябва да бъде по-малка. Е, говорите за 1000 евро. Звучи като нелепа шега, защото ако комисията иска всичко това, трябва да плати за това. В противен случай слагате поредна бариера пред малките и средни фирми. А в момента Европейския съюз среща затруднение именно поради това, че създава лоши условия за бизнеса по-неблагоприятни условия, отколкото в другите части на света. И след това поверителния характер на информацията. Ако една фирма ви предостави по информация като поверителна, комисията може изведнъж да каже не, това не е поверително, ще го публикуваме. Това е изключително голяма слабост. Затова аз мисля, че Европейския съюз трябва да следи общо спазване на сега действащите правила, и, а не да създава ново, нови правила. До сега успяхме в този процес, така че аз не подкрепям идеята и предложението за такъв инструмент. Комисията вече разполага с достатъчно деспособни инструмента и ако не чуем качествени аргументи за използването на този инструмент, аз не виждам смисъла от неговото създаване. Благодаря. Председателката, благодаря. Не виждам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 нито от ГУЕ и Зелените. Така че нека чуем е, следващия оратор. Благодаря на първо място, благодаря на комисията за представенето на този важен инструмент. Мисля, че всички ние имаме интерес е, да се действа бързо спрямо нарушителите, но искам да споделя няколко коментара от нашия докладчик Игор Шолтес, който не може да присъства и ме помоли да представя неговите виждания пър, първо необходимо е да имаме по-добре действащ единен пазар в е, Европейския съюз. Има място за подобрение е, като въпро... и от, от друга страна въпроса за предоставяне на информация на частния бизнес трябва да, да бъде разгледан внимателно господин Шолтес взема отношение по този въпрос и това е важно, но тази информация трябва да бъде третирана като поверителна от комисията и да не бъде разкривана на конкурентите. Затова той, се, той разбира скептицизма и резервите на бизнеса по този въпрос. В общи линии не подкрепяме и изключения за малки и средни микропредприятия, но в този случай за микропредприятията наистина трябва да се предвидят изключения. Освен това, господин Шолтес приканва да се обърне внимание, внимание на отражението върху малки и средни предприятия е, и финансовото им изражение. Разбира се, ако коми, това се случи, комисията трябва да се съобрази с принципа на пропорционалност относно предприятията, искана от предприятията. Господин Нолтес не вижда а, нуждата от санкции и наказания, но и не можем да се действа изцяло доброволно. Трябва да се търси баланс. И не на последно място, господин Шолтас подчертава важната роля на комисията в такива процедури. През, а, ние подкрепяме поставените въпроси от комисията в рамките на нейния мандат. Очакваме по-нататък да действаме. Регламента може да бъде полезен, но нека не подценяваме допълнителните разходи за бизнеса, който в крайна сметка е двигателя на нашата економика. Благодаря. Председателката, благодаря. Ако няма други членове, желаещи да се изкажат, не виждам в кръг следващ, още вдигната ръка. Да, кратък въпрос. Съдейки по всичко, комисията пред иска само е, информация от търговските книги, докато тук чуваме да се говори резюмета от проучвания или изследвания на компанията, нека фирмите. Нека фирма, е, комисията поясни. Председателката, сега давам отново думата на Европейската комисия, за да отговори на поставените въпроси. Комисията, благодаря. Мисля, че ще подходя, тръгвайки от поисканите примери. Ще подчертая примерите в оценката, че примерите в оценката на въздействието са само иллюстративни. Т така, пример пример за на процедура за нарушаване на правилата и имаме в условията на обществените поръчки. Например, една фирма иска да се включи в търг за концесия. Тя е от страна а страна бя обявява търг за концесия и решава да удължи срока за 10-20 години. години. Директивата за концесиите го разрешава при определени условия а именно доколко печеливша ще бъде тази концесия, която се отразява на продължителността. Така че, ако се променят нещата в това отношение, могат да се елиминират потенциални участници от страна А или Б. Това е поначало повод да се предприемат стъпки за да се заведе дело за нарушение. Но, от друга страна, ние можем да не разполагаме в комисията с съответните данни от страна на Генерална дирекция конкурентоспособност способност. Но може и страна Б да няма интерес да предостави информация, информация на комисията с цел по-бързо е, е, раз, разрешаване на въпроса се иска информация от концесионери от страна Б, които трябва да кажат да или не, е, вярна ли е тази хипотеза. Е, в противен случай в противен случай ще се, всичко това ще отнеме много време и е, действа скъпо. Това е само иллюстративен пример. Другия пример е, за от по-точно законодателство. В оценката на въздействието е, има пример за финансова стабилност, за е, от директивата и регламента за капиталовата адекватност е, тук нещата са доста широки, доколко една банка може да, бъде, да дава информация за друго. И сега, с цел да може да се предостави информация от банките, е, комисията може да се отправи запитване до 50 банки и да речем на доброволен принцип. Е, принцип. И по този начин процедурата може да се окаже дълга е, и да се отрази на е, давне на неверна информа, финансова информация. Така че запитване до 50 банки е, е, свързана с економическата ефективност и данни за това. И отново казвам, това е само иллюстрация, както и за блокирането на географски принцип. Там вие сте по-запознати от мен. Например, ако имат, се прилага този принцип за оглед на авторското право. Е, и въпросът е за да приложим правилно този регламент, ние трябва да сме наясно какви са приходите, какви са маржовете е, и тази информация е на лице само в съответния отрасъл, работещ по законите на авторското право, не в комисията. Е, точността и прецизността на законодателството може да се повиши по този начин. Като отново се обърнем към три, трима или четирима от, от економически субекти в тази посока. А сега ще продължа с останалите въпроси. Дали предложението е съразмерно? Ние определяме количествено разходите за дружествата. Между другото, това се основава на обществени консултации. Разходите е, възникват, т.е. възлизат на между 1000 и 2000 евро. Естествено, не става дума за нулеви разходи, но тъй като става дума за по-добро регулиране, това е едно съразмерно решение на проблем на единия пазар по отношение на статистиката. Публичните консултации се публикуват на интернет страници. Ние не се допитваме до компаниите пряко. Имаме три различни модула за граждане, за, за компании и отговорите, които трябва да се дават, са доброволни. Защо има 70 отговора? В тях се включват отговори от бизнес асоциации, само че тези асоциации представляват милиони фирми. Така че ако разгледате структурата на отговорите, трябва да се разгледат отговорите на асоциациите. Тук трябва да се споменат НПО и други организации, е, към които е била насочена тази публична консултация. По отношение на санкциите или глобите, ние не глобяваме дружества, защото искаме да им подрежем крилата или да е, използваме поверителна информация, която да ни помага да се конкурираме с тях на пазара. Е, глобите са работили в миналото, в смисъл такъв, че комисията получава информация от частни лица, без да има проблем. Е, всъщност много от санкциите никога не са били използвани. Никога до сега, например, МСП не е била глобявана за това, че е, не предоставя информация. А що се отнася до възпиращия ефект 1%, 5%, това може да се дебатира, но когато това се обвърже с оборота, е, тази практика има някаква привлекателност в себе си. Отново казвам, нито едно МСП до сега не е глобявано. Единствено Фейсбук е била глобявана за непредоставяне на информация. Тогава комисията беше подведена и използва инструментариума, за който говоря. Дали това е хоризонтален инструмент? По определение това е хоризонтален инструмент, защото не знаем какви проблеми могат да възникнат в бъдеще. Даваме примери за геоблокирането, за публичните, за обществените поръчки, по-скоро за регламента за банкирането. Какво може да стане обаче, например, по-нататък, несно по отношение на нелоялните търговски практики или е, разликите в качеството на храните или какво ли още не. Приоритетите членовете на комисията ще бъдат определени тогава, когато се появят, така че това е хоризонтален инструмент. Вместо да определяме по един перспективен начин отраслите, ние искахме да имаме много голям процедурен прак, а именно няколко решения на колегиума. Отново казвам, не става дума за задължение за отчет. Ние говорим за адхок предоставяне на информация. Един от трите критерия, когато не се изпълни, няма съответно да се използва целият инструмент. Колегиума няма да може да използва инструментариума. Националните органи могат да имат съпоставими правомощия, що се отнася до събирането на информация. Тук се ограничаваме до регулатори в областта на различните отрасли, например телекомите. Тези органи събират информация и понякога тази информация може да е подходяща за комисията, може да се споделя и съответно няма да има нужда да се използва СМИТ. В нашата нашето поручване се оказа, че има само една държава членка, която има подобна възможност за искане на генерична информация и това е Великобритания. В САЩ има 300 федерални органа, които могат да отправят подобни е, искания за получаване на информация. Що се отнася до малките и средните предприятия? Ако ги изключим, има и положителни и отрицателни страни. От една страна Говори се за някакво бреме, отново казвам, става дума за между 1000 и 3000 евро. Ако искаме от едно МСП да ни даде информация дали е имало проблеми в отношенията с един супермаркет и какъв е бил този проблем и така нататък, дали е имало нарушаване на някакъв договор и съответно МСП не даде информация, защото това ще пречи на подаване на сигнал за нарушение, съответно МСП трябва да бъде защитена по някакъв начин, то разпоредбите могат да доведат до изключване. Само, че пък по този начин МСП могат да бъдат изложени на вредни влияния. Така че виждате, става дума все пак за нож с две острията. Благодаря за думата. Благодаря. Сега ще дам думата на нашия докладчик Ева Мейдъл. Um, Благодаря за това, че дадохте тези обяснения. Вече казах, че ще работя за това предложението да проработи на практика, защото чухме отговори на нашите въпроси, но аз все още имам притеснения за това дали ще успеем да намерим начини за практическото прилагане на това предложение. Тъй като предпазните механизми, които съществуват в момента, могат да доведат до един инструмент, който да е неприложим. Съответно, проблема е как да направим инструмента хем използваем, хем приемлив за тези държави членки, които имат големи критики е, към това предложение. Така че ще трябва да работим много с докладчиците в сянка, за да може това предложение наистина да проработи. Благодаря. Благодаря. Така, приключваме заседанието, приключваме дебата по тази точка, извинете. Искам да благодаря на комисията за това, че дойде. Желая на всички много успех с това досие. Виждам, че Дан Далтън е тук, затова можем да се върнем към предоставянето на актуална информация относно текущи тристранни диалози. В този случай става дума за типовото одобрение. Давам думата на Дан. Благодаря, Анелин. Благодаря за това, че решихте да ме изчакате. Извинявам се за това, че закъснях тази сутрин. Извинявам се най-вече на докладчиците в Сянка. Искам да кажа, че много работихме по това досие. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на техните екипи. За положените усилия имахме много подготвителни заседания. Вчера беше проведен втория тристранен разговор. Мисля, че е добре парламента да има единна позиция и по това досие успяхме да сме единни и това ни дава сила за преговорите. Мисля, че сега има значителен напредък. Вчера съвета ни предостави информация за актуализирания мандат, с който разполага. Съответно, ние получихме информация за конкретни теми и сега започваме процеса на изковаването на взаимно приемливи компромиси. За съжаление, съвета представи своя нов мандат под формата на цялостен пакет. Знаете, че когато работим, често искаме да получим отстъпки в една област и съответно трябва да отстъпим в друга област. За парламента обаче части от новия мандат на съвета са неприемливи за нас и не можахме да се съгласим, само че ние не отхвърляме новия мандат на съвета в неговата цялост. Благодарим на съвета за това предложение. По същество сега говорихме за управлението, надзора на пазарите, санкциите, наказанията. По отношение на управлението, преговорният екип смята, че трябва да се постигне допълнителен напредък, трябва да се гарантират периодичните оценки с цел да се е, провери дали самите проверки, инспекции, които се извършват от е, органите са надежни, по отношение на типовото одобрение и мерките свързани с него. Смятаме, че това, което се предлага сега не е достатъчно по отношение на предварителния надзор, има известен напредък, но недостатъчен. Затова парламента представи контрапредложение в сферата на управлението. Ще говорим по това предложение в идните няколко дни. По отношение на пазарния надзор бяхме доволни относно това, че съвета е готов да направи нещо, нещо във връзка с ролята на комисията. Това е изключително а, важно и мисля, че трябва да сме обединени. Трябва да има надзор от страната на комисията на пазари. Трябваме се, че съвета е готов да разговаря с нас. Е, съвета, отново казваме, направи отстъпки в това отношение. Споменах, че е трудно за председателството да се получи мандат по този въпрос. Те не можаха е, да работят сами за тази цел. За парламента сега обаче има подобрения в текста, особено след като се връща базовото предложение на комисията. Що се отнася до националния надзор, говорихме за проверките във връзка с надзора на пазарите. Съгласихме се, че всички проверки трябва да се правят на основата на физическа динамична оценка и не би трябвало да има само проверки на хартия, за да се задоволят някакви квоти. Има допълнителна работа, тук не сме стигнали до окончателно решение, особено се налага да видим как ще се проверяват квотите, как ще се установяват квотите и как те ще бъдат разпределени между държавите членки. Разбираме, че има държави членки, които нямат достатъчно ресурси за да поемат на плещите си достатъчно много а, тествания. От друга страна обаче не може само големите производители на коли да тестват. По този начин може да има злоупотреби. По отношение на санкциите има един основен въпрос, който не е намерил своето решение. То е свързан с така наречените други цели на ИМКО, а именно защита на потребителите, мандата на Европейския парламент включва текстове, свързани с отговорността, когато има дефектно превозно средство. Това е важна цел за нас. Разбираме, че съвета се опитва да направи някои предложения. Ще ги проучим внимателно преди да се произнесем по отношение на потребителите, които бяха засегнати от скандала с Volkswagen и с други фирми, ние смятаме, че трябва да се отчете положението на потребителите, които са били третирани не както трябва. Това е политически приоритет за нас. На следващо място има и други области, в които нашите мандати съвпадат, само че чухме е, полезни пояснения от е, двете страни във всички области. Виждате, работата продължава, тя е доста техническа по своя характер. Да се надяваме, че ще имаме решения, които можем да представим на политическо ниво на третия тристранен диалог е, през ноември и да се надяваме, че ще можем оттам нататък да преминем към работата по приемане, защото това досие се влачи вече много дълго дълги години. Благодаря на всички и сега ще чуя с интерес коментарите на колегите, в случай, че има такива. Благодаря. Дан. някой от докладчиците в сянка иска ли да каже нещо? Господин Штефанец. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря на Дан Далтан за този инструмент, е, за работата му по него. Знаете, че всички работим по това досия. Аз съм съгласен, че Европейския парламент е един, което ни дава една много силна карта в преговорите. Както спомена самия докладчик, съвета предложи вчера много неща и общото между всички тези неща е, че съвета се опитва да отслаби позицията на Европейската комисия, а това е неприемливо. Ако държавите членки искат да се запази настоящото положение, то няма да имаме никакви промени. А ние искаме да има промени и то сериозни. Аз все още съм оптимист и се надявам, че можем да защитим добре своята позиция. Мисля, че ще успеем Надявам се, че в крайна сметка ще внесем действителни промени по силата на това досие. Промените обаче ще се случат само ако се укрепят новите общи правила и ако се укрепи възможността за действие и правомощията на Европейската комисия. Благодаря, Кристел Шал де Мозе. Благодаря, аз искам да подкрепя казаното от господин Штефанец. Господин Далтън върши отлична работа по това досие. Имахме проблеми с това досие. В Имко имаме различни гледни точки. Днес мисля, че можем да кажем, че имаме една линия, работим в дух на сътрудничество и това е добре. Когато сме единни, по-лесно можем да създадем възможности за натиска върху съвета, за да може и те да отстъпят. Мисля, че досието е изключително важно. Аз съм съгласна като цяло, че вървим в правилната посока и набираме скорост. Мисля, че на лице известен риск да се наложи да работим малко повече от предвиденото. Предстои ни още само един тристранен диалог. Знаете, че може и да се наложи да се отложат част от преговорите, за да се намерят решения на техническите въпроси. Това е просто като едно предупреждение. Благодаря господин Долтън за това, че работите толкова добре. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Ако това не е така, желая на всички и най-вече на Дан много успехи с работата по това досия. Така можем да преминем нататък към следващата точка. Става дума за разглеждането на компромисните изменения по отношение на изпълнението на директивата относно услугите на вътрешния пазар за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите и за изменение на директива и регламент, посветени на административното сътрудничество посредством информационната система за вътрешния пазар. Знаете, че Предложението в тази връзка е част от пакета за услугите. Този пакет беше прият от комисията в началото на януари 2017 година. Той съдържа 4 законодателни предложения и едно съобщение. Нашата комисия отговаря за доклада, нито една друга комисия няма да даде становище. Бих искал да дам думата на докладчика, в случай, че е в залата, не го виждам обаче. Тук е, извинявам се, ще дам думата на докладчика господин Готиерес Прието. Заповядайте. Благодаря. Всъщност е, нещо подобно се случи и с е, моя екип. Много е трудно да се открием един друг в тази зала. Добър ден на всички! Мисля, че работим много добре в нашата комисия ИМКО по това досие и имаме едно добро сътрудничество между докладчиците в Сянка. Директивата за процедурите за нотификация съдържа четири етапа. Задължението за уведомление, периода на консултация между държавите членки, Европейската комисия, системата за предупреждение и решенията. Решението знаете, решенията са важна тема. За да ви представя как стоят нещата, в началото искам да кажа, че се стремим към компромис, който да подобри предложението на комисията. Знаете, става дума за задължения за уведомления с различни изключения, една система за предупреждение, има едно споразумение относно информацията за широката общественост. Близко сме до споразумение относно предупрежденията. На лице е и въпроса с решенията. Мисля, че трябва да разгледаме къде са пресечните точки между политическите групи и областите, в които сме разделени. Ние сме съгласни относно основното, а именно задължението за държавите членки и за местните администрации да уведомяват Европейската комисия тогава, когато а, има законодателен процес или предприемането на някакви регулаторни или административни процедури, които могат да окажат въздействие върху областта на услугите. Знаете, че всички искаме да се избегне свръх бюрокрацията. На едно мнение сме, че не трябва да се накърнява действието на директивата за услугите. Нищо не трябва да оказва негативно въздействие върху действието на единния пазар, на вътрешния ни пазар. С други думи, имаме консенсус по общите принципи. Къде са разделителните линии? между политическите групи към днешна дата. На първо място, кога се започва с с, с, с така наречения фризинг. Става дума за член 6 и член кога националните разпоредби могат да нарушат предоставянето на услуги. По-настоящем предложението на комисията казва, че след период на консултации, ако Европейската комисия реши, че е на лице основанието за отправяне на предупреждение съответно националното предложение може да наруши действието на предоставянето на, на услуги, действието на директивата за предоставяне на услуги, то тогава независимо от националния парламент или някакъв държавен съвет или нещо такова, комисията може да възрази и е, съответно няма да може да се приеме съответната разпоредба. Съответно може да стигне до дебат в съответната парламентарна комисия. Нотификацията от страна на Европейската комисия може да спре членовете да гласуват. Ние казваме, че не трябва да има нарушаване на единния пазар. А така наречения ефект на временно спиране е, ще влезе в сила малко по-късно. Дори и да има някакъв изпълнителен орган, той не може да се намеси и да попречи на националния парламент да вземе някакво решение. Това е член 6 от предложението и ние искаме да го променим. Не сме против правото да се изпраща уведомление, но ако едно национално предложение е в разрез с директивата за услугите, то няма как да се приеме. Естествено, не искаме да накърняваме правата на парламента в Мадрид или в Лондон, например, дори решението да се вземе от колегиума на комисарите. Искаме да се отървем от тази точка в текста. Има различни групи, които са съгласни с това НП, Алде и Екара искат тази разпоредба да остане. Ние казваме по отношение на системата на предупреждение, а тя проистича от е, член 7, е, би трябвало да се разгледат две неща. Може да се случи следното. Вместо да се спре едно гласуване, разпоредбата може да няма никакво въздействие. И според съответния член на договора за функциониране на Европейския съюз, съда може да се намеси. Какво имам предвид? Комисията може да поиска от съда да установи дали някои разпоредби може или не би трябвало да влизат в сила тогава, когато има национален проектозакон, който да е в разрез с съществуващите разпоредби. По силата на член 279 могат да се поискат мерки с временен характер, за да се суспендира действието на някаква разпоредба. Отново казвам, бих се позовал на член 258 и 279 от договор за функциониране на Европейския съюз. Ставаме свидетели на нещо като столкновение между институциите и държавите членки. Ако погледнете статистическата информация на Европейския съюз, ще видите, че става дума за около 1% от националните решения, които се взимат. И това наистина е повод за една много голяма битка. Отново казвам, става дума за около 1% от приятите разпоредби. Независимо дали става дума за Бундестага или за Испанския парламент, създават се системи за отправяне на предупреждения. Тогава, когато има възможност да се стигне до някакво нарушение. Тези парламенти обаче, казва се, трябва да имат право да е, изпълняват своята законодателна функция. Въобще темата е изключително чувствителна. Идеята е, че Европейската комисия може да парализира един процес на взимане на решение, просто защото тя смята, че нещо може да е в нарушение на директивата за услугите, е неприемлива. За това трябва да се работи последващо. Две неща, значи, два члена са изключително проблемни, иначе по останалите аспекти е много лесно да стигнем до компромиси. Единствените области, по които имаме сериозни проблеми, са член 6 и член 7. Имаме на разположение известно време. Това са основните проблемни въпроси и сме много, много далеч от е, компромиса за сега. Е, е от НП, господин Штефаник. Благодаря, искам да благодаря на докладчика за това, че постига напредък по този въпрос. Проведохме много ползотворни дискусии по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Мисля, че постигнахме напредък по член 3, където се говори за задължението за уведомление, 5 за консултациите и 8 за информация на обществеността относно член 6 за предупрежденията. Това е важен въпрос и доколкото разбирам, вчера се договорихме, че периода от три месеца е прият, нотифициращите държави членки Ние трябва да предприема действия три месеца след приключването на мярката за консултации. Това е важно и за член 7. Искаме действително да говорим за обхвата на директивата и нашата позиция тук е, че трябва комисията да има правомощия върху целия обхват на директивата и да подкрепя диалога. Ние подкрепяме диалога между нотифициращата държава членка и комисията в съответствие с директивата за услугите. Може би това ще бъде най-важната част от този законодателен акт, през следващите няколко дни се надяваме, че ще достигнем до обща позиция. Позицията на НП е да се постигне съществена промяна и да се предоставят повече правомощия на Европейската комисия, комисия за вземане на решения. Дан Далтън от името на Екара. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че въпросът е изключително деликатен. Ние се опитвахме да го разгледаме, когато разглеждахме доклада за нетарифните пречки. Сегашната система очевидно не е достатъчна и единствения пазар непрекъснато е поставен под заплаха. Има най-разнообразни предложения от национално равнище, които засягат действието на директивата за услугите. Ние искаме също да се прибягва твърде често и до процедурите за неизпълнение. От наша страна не става дума, че комисията парализира националните правителства, а че трябва да се спазва в цял, целия Европейски съюз директивата за услугите. Много важно е за държавите членки и това да се направи както трябва. Не можем да се откажем от е, единств, единния пазар, само защото виждаме, че има някакви пречки за дейността ни в държави извън него. Ние подкрепяме позицията на комисията. Относно конкретните компромиси по член 3, ние настояваме да се включи 6, член 6, алинея 2 също държавите членки да изпълняват а, а, нотификацията. 3.4 е относно действията, които се предприемат, когато не са изпълнени а, изискванията за нотификация. По член Шести относно периода за предупреждението. Не можем да го подкрепим в сегашната му форма. Ние искаме да има период на изчакване от 3 месеца. Може би ще достигнем близо сме до решение, но тези 3 месеца за нас са важни. По член 7 искаме да се запази едина процедура за вземане на решения, а не това да бъде препоръчително, което ще бъде в съответствие с изменение 225, което съм внесал. Също думата requiring да се замени с requesting. Комисията не е приемала никога решение, но използва правомощията си като средство да се договори с държавите членки, за да се приведат съответствие мерките за нотифициране с предвиденото в законодателството на Съюза. Трябва да има повече яснота относно правните задължения в това отношение. Относно обхвата, важно е да се запази максимално широк обхват, за да имаме един ефикасен режим за нотификация. За това трябва да се обхванат всички аспекти, така както е предвидено в директивата за услугите. Работата на докладчика до сега мисля, че е много добра, така че позициите не са, не са чак толкова раздалечени. От Алде Кая Кала сама думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за работата му. Що се отнася до компромисните изменения, ние работихме много конструктивно до сега. Повечето от е, членовете бяха договорени, но има и някои неща, които трябва да се доуточнят е, в съображенията, както и в е, някои от е, членовете, по които все още имаме различия. НП и ЕКР също споменаха да има предвидена клауза за период на изчакване, така както е предвидено в член 6 алинея 2. Този период от 3 месеца бихме искали да се запази, тъй като целта на процедурата за нотификация е да се установят евентуални конфликти между националните правила и директивата за услугите. Далтън също посочи, че не става дума за процедури за неизпълнение, а по-скоро да не се допускат ситуации, при които действията на държавите членки могат да бъдат в разрив с директивата за услугите. Целта е да не се допусне подобно нещо. Много по-трудно е да се върнем назад. Ако законите се приемат, знаете, че всички които придобиват права по тях, искат правна яснота. И те могат да обжалват в съда. Тоест, не можете да върнете нещата назад без щети за съответните държави. Затова нашата цел трябва да бъде да не допускаме ситуации, при които това може да стане. Много по-лесно е да се измени един проект отколкото веднъж след като те бъдат прияти и се пристъпи към изпълнението им. По член 7. Директивата за услугите според нас може да се изпълни, ако всички несъответствия бъдат отстранени. Също връзката между решенията и препоръките, мисля, че това е стъпка в погрешна посока, според нас. и неизпълнението на някои части на директивата за услугите не е чак толкова тежко, отколкото по отношение на някои други аспекти. Ние не искаме да се създават никакви пречки, допълнителни в сферата на услугите. Ние искаме да има някаква иерархична структура, или пък да се създават някакви пречки. Всички пречки на вътрешния пазар са нещо лошо. Силно се надявам, че ще достигнем до обща позиция и всъщност не сме толкова далече до постигането на такъв резултат. Благодаря ви много. Благодаря. Денис Дионг не е тук. Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от името на господин Шолтес, който е докладчик в сянка по много от докладите, които разискваме тази сутрин, но има задължение в други парламентарни комисии. Той благодари на докладчика господин Прието за отличната работа по това досие, за доброто сътрудничество с останалите докладчици в сянка. Според господин Шалтеш, компромисните изменения са добре формулирани и групата на зелените не иска да се внасят съществени промени в тях. Най-важното, което беше обсъдено вчера на срещата а, с докладчиците в Сянка е по член 7, препоръката да остане в текста. Това е изключително важно за нашата група и господин Шолтеш е напълно съгласен с докладчика по въпроса. Освен това, той счита, че е важно да се вземе предвид, че мнението на правната служба на Еврейския парламент, тъй като според тя компромиса е в съответствие с компетенциите и правомощията и групата ще отчете това. Надяваме се, че ще се постигне компромис на тази основа. Компромисът по член 8 харесва ни сегашната формулировка, но в дух на компромис сме отворени за по-подробни обяснения в преамбилната част, както предлагат НПЛД и ЕКРМ но ние не искаме промяна в текста в друг смисъл по член 8. Относно член 6 искаме да се запази така какъвто е. Подкрепяме позицията на докладчика. Ние искаме допълнение от три периода, както се предлага от НП вчера на заседанието на докладчиците в Сянка. Така че останалите компромиси, както посочихме и вчера, са приемливи за нашата политическа група и благодарим за доброто сътрудничество. Марко Зулу от Европа на свободата и пряката демокрация, СПД. Благодаря ви. Опитът, който се е прави от докладчика да се постигне компромис между различните политически позиции и да се запази последователността в текста, е нещо, което приветстваме. Не бива да се допуска за вземане от страна на комисията на компетенции, които са изцяло в ръцете на държавите членки. Има някои услуги, които могат да създават проблеми, например в Италия. Имам предвид член комисията тук се опитва да замени Европейският съд. Има също решения, които са задължителни за държавите членки, за местните администрации, за местното самоуправление, за общините. И това става по административен път. В компромисното изменение решението на комисията трябва да се ограничи и да се отнася само до най-сериозните нарушения. Но не бива комисията а, да, се, да засяга правомощия, така както са предвидени в а, договора. Препоръките нямат обързащ характер – за разлика от взето решение. Ако една държава членка не изпълни предписанията, може да се използва процедурата за нарушение, така както е предвидено в договорите. Друг важен елемент е, е алинея 5 на член предлагаме да се премахне обръщ... обръщането на отговорността за предоставяне на доказателства. Трябва да се предвидят по-малко рестриктивни мерки от предвидените сега. Комисията трябва подробно да каже какви са правните проблеми с националните стандарти, които се прилагат. Като си имат предвид правомощията на комисията по отношение на държавите членки, за нас това е чувствителен въпрос, особено при директивата за услугите. Има реален риск да се наруши принципа за разделението на властите което е в основата на правовата държава. Днес не трябва прекалено да се клати лодката, като се има предвид сложните времена, които преживява Съюза. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Следих дебата. Мисля, че сме на конструктивен път, особено що се отнася до последния нерешен въпрос. За това е, бих искал да кажа от свое име е, с благодарност към докладчика и докладчиците в сянка. Да, това е деликатен въпрос за държавите членки, но факта че държавите членки в рамките на демократична процедура са подкрепили договора и са дали изрично правомощията на Европейската комисия по отношение на услугите е, налага, ни води до една дискусия, която включва нещо, което отдавна трябва да е утвърдена практика държавите членки да предоставят е, информация във връзка с законодателни актове в сферата на услугите. За това си мисля, че крайният резултат, който трябва да искаме, а тук сме съгласни, че дали държавите членки, когато държавите членки се канят или приемат мерки, които пораждат възражения от комисията, то тези мерки не бива да се прилагат, докато се произнесе съда на Европейския съюз. И тъй като там процесът е много бавен и на практика това е неприложимо и в самия договор са предвидени много дълги срокове, мисля, че държавите членки имат интерес да се съкрати целият процес и процедурата за постигане на правна сигурност. Но тук суверенитета на държавите членки не е убедителен аргумент. Това е заложено в договора. За това бих се радвал, ако постигнем обща по, е, позиция. В края на краищата въпросът е е, дали, а, ние, а, е, дали съответната мярка е неприложима или не следва да се прилага, но това е нерешимо, ако държавите членки трябва да изчакват цялата процедура. Нека не се увличаме в догматични спорове. Целта е компромис с цел по-добре действащ единен пазар и накрая, моето впечатление е, че много колеги се страхуват, че комисията е, ще тръгне към пля... Е, сляпа либерализация. Това според мен не е целта. Ако нещата са пропорционални, разумни и в бъдеще ще трябва да ги приемем. Това и комисията трябва да го заяви. Но въпросът е, че в момента комисията изобщо не може, не знае какво се планира или прилага и от тук не може да прави извода. Така че комисията казва ясно, не става дума за нови, нови регулировки, а за това държавите членки да изпълняват своите задължения по договора. Благодаря. Вижини Розея. Благодаря. Искам да благодаря за работата, която ни беше леса. Има доста въпроси и това, което постигнахме, подобри нещата в значителна степен. Благодаря на Сержо, благодаря на всички докладчици в Сянка. Но има въпроси, които трябва да се поставим като законодателен орган. По какъв а, начин а, ще функционира Европейския съюз, съгласно това, което предлага комисията. След като изпълнителният орган на Европейския съюз иска да се наложи на националните законодателни органи и на а, съда. Дали а, комисията трябва да изема такива правомощия, така както го виждаме в първоначалното предложение, да се блокира законодателен процес, а, и също да се налага а, да, санкции. Защо има такива проблеми? Защо не може да се прилага процедурата, такава каквато съществува към момента за донификация, без да се минава през съда, за да оправдае решенията си, след като става дума за независим съдебен орган? Мисля, че трябва да се запази разделението на властите. Трябва да се запази равномес... равновесието. това е важно за демокрациите в Европа. И мисля, че всички са съгласни с тази констатация. Благодаря. Искам да дам думата отново на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които взеха отношение по въпроса. Мисля, че мненията, които бяха изразени, са конструктивни и ясно посочват какви са проблемите. Да, ние сме съгласни с целта. но има някои неща, които бяха повдигнати от изказалите си, които посочват колко сложен е дебата, който водим тук. Госпожа Калас каза, че трябва да избягваме проблемите предварително, но кога да го направим е въпроса. Преди да се гласува законодателен акт, по време на законодателната процедура, ние знаем, че когато става дума за предложения от Европейската комисия, често има голяма разлика между това, което се предлага и което окончателно се приема, след като минем през цялата процедура. Ако нещо не може да се промени или измени от националния парламент, аз не го разбирам един законопроект е само законопроект. Той не е закон, докато не бъде прият. Както каза госпожа Калас, трябва да избягваме проблемите преди те да възникнат. Също за разделението на властите при една демократична система стана дума. Дали искаме модел, при който изпълнителната а, власт да има толкова правомощи. Не говорим за нещо необратимо. Казваме, че Съда на Европейския съюз може да предприеме действие, че може да има нова система а, с а, замразяване на действието, докато комисията а, не прецени дали има нарушение на директивата за услугите и може да се замрази изпълнението на решения, взето от националните парламенти по този начин. Има доста капани, които са заложени. Кога може да се гласува в национален парламент? Това е простия въпрос, на който трябва да се отговорим. Има много партии, представители на бизнеса, синдикати, които се обръщат към нас, които не разбират всичко това, защото виждат, че се ограничават възможностите им да участват в дебата, свързан с директивата за услугите. Трябва да има пряко регламентиране. Нека да забравим за директива и по-скоро да насочим вниманието си към приемането на регламент – тъй като това е обща рамка, в рамката на които може да се развива националното законодателство в държавите членки. Но в тази система ние създаваме една директива, която прилича на регламента. Регламентът се прилага пряко В обхвата на директивата за услугите ние предоставяме правомощие на Европейската комисия да стопира гласуването в парламента, все едно, че става дума за регламент. Малко сме объркали нещата в този дебат, наясно сме с е, целите, съгласни сме с необходимостта от подобряване на системата за нотификация – това, което беше казано за членове 6 и 7, е, че те са просто неприемливи. Казал го и по-рано. Не става дума за ситуации, които са необратими. Затова не можем да приемем такива превентивни действия от този характер екс анте. Ние подкрепяхме приемането на регламент, тъй като вярваме в европейската политика, но има хора, които не искат регламент и които предпочетоха директива. Сега искат обаче да се върнат назад и искат да затруднят целият процес, като накърнят системата като цяло. Очевидно е, че трябва да обсъдим нещата допълнително, но има някои въпроси, които аз като докладчик не бих могъл да отстъпя. Имаме информация от правните служби, включително тази на Европейския парламент, които казват, че отиваме твърде далеч, що се отнася до компромисните изменения на НП по член 7. Правната служба на парламента каза, че дори компромисното предложение достига до лимита на позволеното. И ако това се казва от правната ни служба, как можем да вървим по този път? Аз съм готов да продължим да работим, но ако не се договорим, ще трябва да гласуваме първоначалното предложение, отделните изменения. Защото има доста основни въпроси, които са политически чувствителни. Има някои аспекти, които не мога да приема. Не мога да приема, че един парламент ще бъде възпрян да гласува от комисията. Благодаря. Както каза и докладчикът, гласуването в ИМКО ще бъде на следващото ни заседание на 20-21 ноември. Благодаря ви много. Така можем да пристъпим към разглеждане на последната точка, всъщност предпоследната точка от сутрешното ни заседание ще се запознаем с представени от страна на комисията на наскоро публикуваното от нея съобщение за приложението на законодателството на Европейския съюз за храните и защитата на потребителите по отношение на разликите в качеството на хранителните продукти. Комисията даде насоки за практическото изпълнение на законодателството в областта на храните – регламента за информацията за храните, общият регламент за храните и директивата за нелоялните търговски практики. Ще дам думата на господин Морио, заместник генерален директор на Генерална дирекция правосъдие и потребители. Добър ден и благодаря много, госпожо председател. Бих искал ясно да заявя едно нещо. Този въпрос за а, е, храните да е, се третира в, е, по особен начин. Сега държавите членки имат възможност да провеждат собствени изпитвания за качество, за двойното качество на храните председателят на Европейската комисия Юнкер ясно заяви в своята реч пред този парламент, че е, не може да има втора качество потребители по отношение на храните. Това е, е ясно показва нашия подход към нещата. Ние вярваме, че всички европейски граждани трябва да имат еднакъв достъп до висококачествена храна и да се разползват от единния пазар на храните. Е, тук е въпроса и задачата на фирмите да е, се съобразят с местните изисквания и вкус и това е едно. Но друго е да подведеш потребителите с еднаква опаковка, но различно съдържание на продуктите. Комисията, комисията предприе действия за решаване на този проблем, тръгвайки на първо място от сферата на храните. Тук се работи в две посоки. От една страна диалог с съответния бизнес и конкретни стъпки за даване на финансови и правни възможности за защита на потребителите. Е, законодателството е достатъчно, за да уреди въпроса, но националните органи за защита на потребителите се нуждаят от подкрепа и адекватни средства да прилагане на необходимите мерки срещу онези, които нарушават европейските изисквания в помощ на националните органи за установяване на незаконните и нежелателни национални практики на 26 септември комисията прие една тълкователна записка и насоки и тя съдържа списък на основните изисквания съгласно европейското законодателство за храните и защита на потребителите, на което трябва да стъпи анализа на евентуалните двой, е, двойно качество фирмите трябва ясно да разграничат нещата с оглед на местните потребности, но това не бива да е за сметка на потребителите, който да бъде подведен, че получава изделие, както на, друг, на целия общ пазар, когато това не е вярно. И така, трябва да се подаде ключова информация за потребителя съгласно за законите и специално регламента за информация за храните. Потребителят трябва да получи достоверна и достатъчна информация за съответния продукт и е, е, така трябва да се изпълнят изисквания. И все пак, въпреки предоставянето на тази информация, съгласно закона, е, има притеснения, че продукти от еднаква марка може да съдържат информация, подвеждаща потребителите. Економическите оператори не бива да създават впечатление у потребителите, че еднакво опакованите е, стоки от една и съща марка е, са с еднакво качество, когато това не е така защото проучванията за поддръжката на марките разкриват, че търговските марки понякога се използват като сертификат за предлагане на всякаква стока. Така че е, тези продукти е, е, трябва да бъдат с еднакво качество и състав е, така че потребителите очакват економическите оператори е, да ги информират при промяна на важни характеристики на изделията и техния състав. Е, така че ще се избегнат случаи на подвеждане на потребителя, въпреки пълното спазване на съответните закони. И директивата за търговските опаковки тук също трябва да намери приложение. Така че насоките съдържат указания за органите как да действат, когато подозират подобни подвеждащи практики. Едновременно с това обаче не се предлага метод за определение е, на е, качеството на продуктите, което се различава в отделните държави членки. Всичко е свързано с е, удовлетворяване очакванията на потребителите, защото марката се отразява на тяхното виждане. Но, както казах, това, тези насоки не са единственото предпри... действие предприето от комисията по въпроса за двойното разликите в качество на продуктите продуктите. В момента в е, комисията предлага минимум 1 милион средства като част от ам, начините и мерките за изследване на храните. Още един милион се предлага на държавите членки, за да разработят допълнителен капацитет на национално ниво. Искам да ви уверя, че комисията продължава да поддържа тесен диалог с заинтересованите страни и Расала. И в заключение ще кажа, че комисията след два дни ще участва в представенето от еврокомисарите Юрова и Андрокайтис на срещие на високо ниво в Братислава, организирано от чешкия и словашкия министър, министър-президентите на е, е, Чехия и Словакия с цел гарантиране качествени храни. Очаквам с интерес въпросите ви. Благодаря, казва председателката. Първо госпожа Целанова поиска думата. Благодаря на комисията за тази кратка презентация. Аз много се ангажирам с въпроса вече втори мандат и се радвам, че нещо се прави и от страна на комисията. Приветствам уверението на господин Юнкер, че няма да има европейски потребители о второ качество. И все пак ние се нуждаем от нарочни средства, за да се справим с въпроса за качеството на храните. След направените проверки, стана дума за 10 държави членки, имаме резултати от 7 държави членки. И дори да има или не разлика в цената, вече не остава никакво съмнение. Проблем има. Какво обаче да се прави? Честно казано, аз не съм убедена, че документа, представен от комисията, отговаря на нашите очаквания. Не чакаме от 2013 година, когато приканихме комисията да проведе общо европейски проверки за двойното качество на храните. Ето и въпросите ми. Първо, искам да говоря за записката на комисията. Първия ми въпрос – какъв е правният статут на този документ, както и на насоките? Обръщам ви внимание към датата май 2016 година. Комисията излезе с работен документ с насоки за нелоялни търговски практики. Там изрично се споменава, че разликите в качеството на храните не е, е, е включено в директивата. Какво се е променило за последната година? Защо комисията промени мнението си? И още един въпрос. Дали съответните надзорни органи и съдебни органи е, са наясно за ролята на тази записка като тълкуване на законодателството. Следващ въпрос. Не говоря вече за храни, но има съпоставителни проучвания, които констатират разлика и в качеството не само на храните, но и на някои а, на опойващи препарати. Имам писмено запитване до комисията. Какво ще направи комисията за нехранителните стоки? Смятате ли да направите нещо за разликите в цените в качеството при тях? Предвиждате ли стъпки? Настоящия документ говори само за храните какво ще стане с останалите продукти. И още въпроси. Общ метод за изследване може да е разумен но само ако надзорните органи се занимават с това. Не стане ли така в рамките на настоящото законодателство, се съмнявам, че нещо ще се постигне, но ми смятам, че можем да допринесем за повече решимост е, и е, по-голяма решителност, ако приемем съответни, е, съответната харта от парламента, CBC. И освен това, сумата спомената от госпожа Юрова отговаря на пилотния проект на нашата комисия. Предлагаме го с няколко колеги. И накрая един призив да нека нашия, нашата комисия излезе с доклад по собствена инициатива по този въпрос, който ще е важен принос към въпроса. Председателката, благодаря много. Като координатор е, госпожа Шаранзова от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност на господин заместник, генералният директор, за този важен въпрос. За моята страна той е много важен и се радвам на предстоящата дискусия в петък която изпоменихте. Ние, както а, казваме в Чехия, никой не трябва да е второ качество в Европа. А, проблема бе поставен след като веднъж се вдигна шум и изпуснахме духа от бутилките, не можем да го върнем обратно. Ясно е, че някой хора получават, въпреки еднаквото етикетиране, качество, е, храна с различно качество. Те очакват бърз отговор. Така че не е достатъчно просто да надпишем е, продуктите еднакво. Аз също имам въпроси. Първо, от, относно обхвата на проблема има индивидуални доклади от национални органи по страни, от доброволчески организации, четем за тях в медията. Какво е обаче обективно положението на европейския пазар? Колко продукти се предлагат на европейския пазар, при които са констатирани е, измами много от стоките се произвеждат е, в е, нашата страна, но в много случаи целта е централно европейския пазар. Какво се прави по въпроса за подвеждащото етикетиране? Е, сега изказване от името на зелените. Благодаря отново от името на господин Шолтес. Той е много активен по този въпрос и живо се интересува не от вчера по въпрос за качеството на храните. Трябва да имаме еднакви стандарти във всички 28 държави членки Противното означава двойни стандарти и дискриминация. Това е наприемливо. Трябва да се прилагат честни правила да има различно качество за страните от източна и западна Европа е подвеждащо и обидно. Е, всички граждани трябва да бъдат тълкувани еднакво. Противното е изключително вредно. Въпросът не може да се игнорира. Нужда, игнорира. Нуждаем се от европейско решение. Не е извинение, че вкусовете са различни и не е обяснение за използване на по ниски, ниско качество храна. Господин Шолтес настоява за спешен анализ на ситуацията от независима трета страна като БИОК и очаква комисията да предприеме спешни мерки за разрешаване въпроса с двойното качество на храните в Европейския съюз. Сега госпожа Борзан. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Е, радвам се, че днес говорим по-конкретно по този въпрос днес. Благодаря на представителите на комисията, които споменаха речта на председателя Юнкър за състоянието на Съюза. Той каза, че не бива да приемаме да имаме второкачествени граждани в Европейския съюз. Е, след всичко това, мисля, че е време за действие и противодействие. Трябва да кажа, че насоките не са достатъчно насърчаващи те са малко като да поставим пластир върху голяма открита рана. Не става дума само за храната. А, аз съм а, от Харватия и там констат констатираме, че има значително ам, разлика и в качеството на почистващи препарати, например, между Харватия и Германия. Много е важно да поставим тези примери. Те ясно показват, че не можем да си обясним всичко с местни предпочитания. Потребителите също се оплакват от разлики в качеството на продукти, които купуват козметика, коли, различни други пособия, в зависимост от това дали ги купуват на запад или на изток. Изключително е важно да имаме проект, включващ почистващи и козметични препарати. Освен, тези, освен това, насоката дава препоръка как да се действа в рамките на сега действащото законодателство. Ако то е достатъчно, защо е този проблем? Поставям въпроса, защото производителите очевидно са се научили как да произвеждат така, че да е много трудно да се докаже нещо незаконно в действията им на пазара това. Очевидно те знаят как да изпипват нещата, така че да спазват действащото законодателство. Искам и трябва да кажа, че не след дълго и то съвсем скоро ще трябва да оценим ефективността на тези насоки. За жалост аз не съм оптимист. Смятам, че не след дълго в нашата комисия ще излезе с заключение и то ще бъде, че се налага е промяна в европейското законодателство, тъй като тези насоки не са достатъчно. Благодаря. Благодаря, Ружа Тун. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на полски. Позволете ми в началото да заявя, че съм напълно съгласна с колегите, които казаха, че са много доволни, че работим с този проблем за разликата в качеството. Няколко неща ще спомена. Много е важно да се заделят поне 1 милион евро, за да се създаде методология на тестване. Тоест, трябва да има достатъчно пари, за да може да се постигне онази цел, която очакват нашите потребители. Какво означава това? Ако един продукт в Европа. Има една и съща опаковка в различни държави. Там трябва да има точно едни и същи съставки. Парите трябва да бъдат изразходени много разумно. Знаем, че в Европейския парламент Комисията по бюджети прие един пилотен проект, чийто вносител бях аз. В този проект се говори за тестване на качеството на продуктите в различни европейски държави. Много е важно да се хармонизират нашите усилия. Не би трябвало да се стига до дублиране на усилията и когато става дума за пилотни проекти, методологията на съвместния изследователски център би трябвало да е водеща. Пилотният проект, за който говоря, би трябвало да се осъществи следващата година. Този пилотен проект, който ние развиваме в Европейския парламент. След това е необходимо той да бъде разширен, за да се включат и други продукти, а не само храни. Например, различни прахове за пране. Две генерални дирекции е в Европейската комисия, Justice и Grow, се занимават с този въпрос и, доколкото разбирам, сътрудничеството между двете дирекции ще е много добро. Що се отнася до насоките, които сте представили за държавите членки? На страница трета се казва, че комисията още не е направила проучване. Имате ли някаква нова информация в тази връзка? Какви са евентуалните последици от това, че не е направено проучване? Благодаря. Господин Штефанец. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на словашки. Аз също бих искал да взема отношение. Много се радвам, че разглеждаме този проблем. Виждаме, че наистина проблема съществува. И той е политически по своя характер потребителите не искат да получават продукти с различно качество. Подчертах, че става дума за политически проблем. Гражданите в някои държави остават с впечатлението, че са втора ръка. И това не е нещо добро, тъй като само наливаме вода в мелницата на популистите. Ето защо трябва да се справим с проблема. Аз съм съгласен с Европейската комисия, когато тя казва, че не е необходимо да има нови административни мерки за всеки един отделен проблем. По-скоро трябва да се ефективизират съществуващите мерки. Вече беше подчертано, че не става дума само за храни. Засегнати с козметични продукти, перилни препарати, мисля, че комисията може да играе много важна роля тук. Можем да обменяме по-добре информация между националните регулаторни органи, тъй като те са тези, които разполагат с информацията. Определено координацията може да бъде подобрена. Необходимо е да се въведат и санкции за онези, които не спазват правилата. Става дума за правомощия на държавите членки, но е необходимо проблема да се разгледа от гледна точка на единния пазар. На следващо място би трябвало да се подкрепят и организациите на потребителите, тъй като техната роля също е значителна. За гражданите е трудно да се снабдят с достатъчно много информация. И ако им предоставим повече информация, това би било нещо положително. Ето защо органите за защита на потребителите тук играят ключова роля и трябва да бъдат подкрепени. По този начин можем да постигнем един задоволителен резултат. От комисията очакваме наистина да се заеме с проблема Независимо дали говорим за храни или за нехранителни продукти, комисията трябва да координира своите усилия по-добре с националните регулаторни органи и ако е необходимо, трябва да има санкции. Е, господин Сайнфелд има думата. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, госпожо председател, откровено казано, този проблем, който обсъждаме, е, наистина е, е такъв, че би трябвало да демонстрираме е, изтънченост. Какво имам предвид? Става дума за една измама, за криминално престъпление. И трябва да разглеждаме проблема точно като такъв. Ето защо в решаването на проблема трябва да се включат всички институции, които отговарят за разследването. Аз съм либерал. Аз вярвам в единния пазар – Смятам, че всеки трябва да има право да продава каквото поиска, стига да има желащи да го купят. Прозрачността и познанието обаче са изключително важни. Много добре знаем, че има генетични различия между хората на различните континенти. И за да се гарантира безопасността на хората, понякога се включват различни съставки в лекарствата, които се продават. Лекарствата, които се продават в Европа, например, са малко по-различни от тези, които се продават в Азия. В тези случаи обаче се предоставя информация. Говори се за това какви точно са съставките, ясно се казва кой може да взема определено лекарство и кой не би трябвало да го прави. В нашия случай някои компании твърдят, че един продукт има едни и същи характеристики във всяка една държава, в която го продават, независимо дали това отговаря на действителността или не. Те казват, че един продукт продаван в Германия и Франция има същите характеристики и същото качество като продукт продаван във Варшава или в Братислава. Тоест, ако трябва да определим случващото се с прости думи, можем да кажем, че става дума за измама. Не става дума само за измама по отношение на съставките на продукта. Самата липса на информация представлява закононарушение. Пазара е наситен в момента с различни продукти. Лекарствата няма повече да ги споменавам, но на пазарите наистина са пълни с продукти и функционират е, по силата на пазарния принцип. Ако на един пазар – има унгарски продукт, който има същото качество като а, германски продукт, например, то потребителя би купил унгарския продукт. Само, че рекламите понякога казват нещо различно. Те внушават, че германският продукт е по-добър когато една страна е по-бедна, с по-нисък стандарт на живот, много често продуктите са по-скъпи. Всъщност, потребителя винаги избира сам какво да купи. Един конкретен продукт много често струва по-малко в Лондон или в Берлин потребител има право да реши дали да купи скъп продукт или не. Чухме за проблема с храните, чухме за проблема с козметиката. Същото въжи и за автомобилите. Клиентите не знаят дали купуват продукт с по-низко качество или не. Ето защо бих казал, че Законите на пазара тук не въжат, тъй като потребителя не може да вземе информирано решение. Това е основният проблем. Благодаря, Андреас Шваб. Благодаря, времето доста напредна, но аз искам да поставя е, въпрос от позицията на гражданин е, от граничен район между две стари държави членки. В Германия е, изискването за чистота винаги е свързано с липсата на хлор, а във Франция за амоняк. Затова много домашни препарати в Франция са с амоняк, за да мирише на чисто вкъщи. В Германия същото се отнася за хлора. Честно трябва да кажа, никога не е имало дебат, че ние сме граждани втора класа за, заради хлора, не амоняка. Още повече, че няма, това няма отражение. Въпросът е чрез това законодателство искаме ли да налагаме един вкус в цяла Европа или да запазим многообразието. Разбирам колегите от Източна Европа, които казват, като купя марката Хикс, искам да има същия вкус, както през отпуската в друга държава. Но това все още не е нарушение на европейското законодателство, защото не става дума за марката, а за съдържанието и продуктите, които са правилно посочено, често е, са едни и същи. Не, не искам да адвокатствам на черните овце. Сигурно има и такива, има и злоупотреби и с тях трябва да се борим. Въпросът е обаче, искаме ли ние от Европа да наложим определена марка да има еднакъв вкус в е, е, цяла Европа. Е, да струва едно и също или да има еднакво съдържание. А или да поискаме от потребителя да се съобразяване с местните предпочитания. Не съм убеден ще постигнем ли успех, но знам едно ако искаме в цяла Европа еднакво съдържание, е, ще тръг... отидем в следващия, ще тръгнем към следващия дебат. Защо на едно място е, е по-скъпо и защо трябва да се налага един определен вкус. Нека да си помислим сериозно как съдържанието, което се посочва, да не се смята само за национален белег, а, европейска марка, и едновре, едновременно с това да не изгорим покрай сухото и суровото. За, да, тоест всички марки трябва да използват еднакво съдържание, но дали това е от полза за единния пазар, защото това ще породи нови проблеми и ще се върнем в изходно положение. За това ми е интересно да видя резултатите от проучването. Къде трябва да се действа? Uh, Благодаря и последния записал се господин Сулик. Благодаря. Об... Вземам повод от изказването на господин Шваб. Не мисля, че става дума за това всички ми продукти да са с еднакво съдържание и вкус, е, нито пък за еднаква цена. Става дума за това потребителите да бъдат информирани. Ако има амоняк, нека да е написано на етикета амоняк. Ако в същия продукт в друга страна се съдържа хлор, да пише хлор господин Шваб Съгласен сте, виждам, кимате утвърдително. Надявам се, че това ще бъде наша обща позиция като комисия. Не искаме да се налагаме на потребителите, да им отнемаме правото на мнение и избор. Искаме обаче да получат също, една и съща подробна и изчерпателна информация. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата отново на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да кажа, че трябва да ви благодаря за въпросите, защото мисля, че имате обща линия, ако мога така да я определя. Всички сме убедени в няколко неща. На първо място да се набере скорост на европейско ниво. Какво му предвид? Ние, парламента, съвета и комисията, трябва да сме уверени, че наистина работим за решаването на проблема. За да избегнем дискриминацията, е необходимо да знаем как точно стоят нещата. Започвам сега с отговорите. Госпожа Боржан говори за това, че трябва да има ново законодателство. Аз лично смятам на този етап, че Първо трябва да имаме ясна картина за ситуацията и след това да решаваме дали трябва да има ново законодателство. По-настоящем ние смятаме, че съществуващото законодателство, регламента за информацията на храните, регламента за законодателството в областта на храните и директивата за нелоялните търговски практики, тези три нормативни акта дават необходимата рамка за действие. Естествено, нещата не са съвършени. Ето защо първо трябва да видим какви са проблемите. Може да има проблеми, свързани с евентуална заплаха за здравето на хората. И на второ място подвеждащи практики. Ето защо първата стъпка е да се установи ясна методология за това как да се правят тестовете. Започнахме Миналата седмица на форума на високо ниво, посветен на хранителните продукти. Ние разговаряхме, е, госпожо Тун, с е, различни заинтересовани страни. Когато казвам ние, имам предвид ГД е, Гроу и ГД Юст и не само. И говорихме за това каква да бъде методологията. Знам за вашия пилотен проект, госпожо Тун. Ще положим всички усилия, за да имаме една солидна методология. Аз е, мисля, че е, съвместния научен център се справя много добре по отношение на методологията, но ще имаме нужда от повече пари, повече средства и политическа подкрепа за този център. Искам да ви кажа, че вашия пилотен проект е добра основа и възможност да се продължи по този път. На второ място, госпожа Сеналова. За нас насоките са много добър инструмент, що се отнася до действителността. Какъв е правният статут? Ако мога да използвам един подход на основата на континенталното право, на класическото континентално право, онова, което наричаме интерпретацион анантик. Казваме на всички производители. Когато предлагате нещо, трябва да зачитате потребителите. Ние имаме свободна пазарна економика и първата стъпка винаги трябва да е само регулацията. Дали това е съвършен подход? Естествено, че не. Но това трябва да бъде първата стъпка в процеса. Вие знаете много добре, когато обсъждахме така нареченото CPC преди няколко месеца, е, знаете много добре, че основният въпрос е как националните органи работят на място. Ето защо ние трябва да помогнем на националните органи. Когато казвам национални органи, имам предвид CPC е, потребителите и законодателството свързано с храните. Може да се доразвие регулацията. Искам да ви уверя, че комисията е отдадена на тази идея. Преди няколко, т.е. след няколко дни, госпожа Йорова и господин Андрюкайтис ще работят в Слава на един форум на високо ниво по проблема. На 13 ноември госпожа Йорова ще присъства на едно заседание посветено на така наречените CPC, за да се уточни какво се случва на място. По въпроса имаме ли нужда от ново законодателство? Бих казал, ще видим. Работим постепенно. Не забравяйте, че водим интензивен диалог с много производители и асоциации на производителите. Опитваме се да разберем каква е действителността. Като цяло, трябва да сме убедени, че разполагаме с цялата информация и че сме използвали всички налични средства, за да решим проблема. Не искам сега да взимам отношение по онова, което беше казано, добрите маркетингови практики, конкретните марки. Ние работим по всички тези въпроси. През март ще имаме пакет, посветен на защитата на потребителите и там ще има предложения за законодателни промени в областта на правото на потребителите. В този пакет ще се опитаме да дадем конкретни отговори и на проблема с разликите в качеството на храните – Госпожа Йорова смята да работи и по отношение на директивите, свързани с овластяването на потребителите тогава, когато има нарушение. Знам, че всичко това не може да се счита за окончателно решение на проблема, просто се опитвам да ви убедя, че полагаме всички усилия, за да може след няколко месеца да имаме истински отговори на проблемите. Госпожа Йорова може да го потвърди пред вас. Госпожа Харанзова попита дали знаем какъв е пълният списък с продуктите. Не, не знаем. Работим по въпрос. Мисля, че работим по един честен начин с всички заинтересовани страни с всички асоциации на потребителите, на компаниите и можем и в бъдеще да идваме при вас и да ви даваме информация за това как стоят нещата. Ако имате по-конкретни въпроси, ще се постаря да дам и по-конкретни отговори. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря много на Европейската комисия за това, че отговори на всички въпроси, които бяха повдигнати. Вижда се, че работата продължава. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Сега пристъпваме към разглеждане на последната ни точка за тази сутрин. Разглеждане на изменения относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Имаме предложение свързано с пакета за услугите и в този случай Андрея Шваб представи своя проектодоклад през юли. Сега искам да му дам думата, за да ни запознае с измененията. Благодаря, госпожо председател. Времето доста напредна, затова ще бъда кратък. Благодаря на всички колеги за интересните и полезни идеи и предложения. Смятам, че работим много добре, защото по същество е, имаме много сходни, е, ако не и идентични подходи първо, радвам се, че всички колеги смятат, че пропорционалността е задължителен компонент за всички при регламентирането на различни въпроси. И е, като се има предвид регулирането на профили на професии, тук се налага да конкретизираме изискване, което вече е изпълнено. Има, разбира се, области, където въпреки това измененията предлагат различни акценти. Започвам с това, че в областта на медицинските про професии трябва да установим, че всички големи е, групи не предлагат, политически групи не предлагат е, уникално е, е, единно решение, но всички сме на мнение, че пропорционалността тук е на лице, както при директивата. Но държавите членки са особено чувствителни. Не толкова да се преодолее, да се подмине пропорционността, но по отношение на разпоредбите за признаване на процесите, на професиите, е, могат да бъдат застрашени някои национални е, особености. С колегата Живен говорих вчера, че германското, е, например, приетото в Германия териториално разпределение на медици може да се наложи да се приложи и във Франция. Комисията не бива да пречи на това. Съгласен съм с него да, да бъда честен, за защото е много важно навсякъде да предложим медицински услуги и това не противоречи на принципа на пропорционалност. Така че трябва да бъдем конкретни в проверките за да гарантираме исканията на колегите, но съм убеден, че ще можем да постигнем консенсус. Аз лично съм готов, макар че е, никой от големите политически групи не отговори, не реагира положително на моите предложения. Сега, член 6, алинея 4а, нов текст, е, командироването на работници и съответната директива. Всички колеги смятат, че принципа на пропорционалност трябва да се прилага и тук. Но да не закачаме особено деликатните въпроси. В никакъв случай нямам за, цел, за цел да излагам на риск такива рискови позиции, е, чувствителни позиции, но ако ние като държави членки искаме пропорционалност, малко ми е странно е, да се говори, че държавите членки могат да действат по различен начин. Този принцип въжи и в двете посоки. За това се радвам, че либералите дори предлагат по-силни текстове. Просто трябва да помислим как конкретно да не нарушим баланса при командироването на работници по искането на социалистите и демократите. Но принципа на пропорционалност трябва да се прилага. Другите въпроси са не толкова политически отсветени. Е, особено измененията трябва да се проверят от комисията. Въпросът е как това да се отрази в текста. Тук се искат модификации, готов съм, ако впрегнем усилия в общата сел да не се увличаме и комисията да прави съответни проверки по места. Е, след това, за наятите, трябва да се погрижим те да запазят позицията си в Европа и тук компонента качество трябва да присъства. Накрая остава въпроса как по член 6 алинея 4 и 22 съображение от преамбюла да съчетаем различните елементи. Аз реших да не поискаме кумулативна проверка, а във всеки случай да попитаме дали дадена разпоредба е подходяща за конкурентоспособността, за единния пазар или последствията от тази разпоредба са отрицателни. Но това трябва да се провери отделно за всеки елемент, е, е, въпреки че ние обобщихме доста от тези елементи и за това не бива да разширяваме много член 6 алинея 4. Колегите предложиха интересни идеи, които частично мога да приема и смятам, че това предложение за пропорционалността е, постигаме добри резултати и се надявам след среща, предстояща ни среща в четвъртък докладчиците в е, сянка в четвъртък, да постигнем добър резултат. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Конферати като докладчик в сенка от името на НП. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за пропорционалността е изключително важен. Както каза и Андреас, това е много деликатен въпрос. И действително има право, казвайки, че е подчинена някои законодателни правила и трябва да се следи внимателно. Мисля, че комисията допусна грешка, като включи този въпрос в пакета за услугите, защото поражда доста притеснения. Компетенциите на държавите членки трябва да бъдат гарантирани и спазвани. Ето защо работата на Андреас е изключително полезна. Нашата група би желала да участва на този етап от работата, като разгледаме всички аргументи, всички въпроси, които се обсъждат. Ето защо искам накратко да припомня колко важно е държавите членки да могат да избират подхода, който искат да възприемат при регламентирането на професиите. Защото това е свързано и с някои културни аспекти, професиите на хората, които са заети в стопанска дейност, са тези, които са, се разглеждат в момента. За да се отчетат идеите на законодателите, Трябва да се разгледа предложението на комисията за независими органи. Nell'idea di qualità delle funzioni legislative che ognuno... Трябва да гарантираме качество на законодателния процес и начина по който той действа. Трябва да споделим отговорността. Освен това, трябва да се помисли и за критериите. И тук имам предвид списъкът в член 6. Както каза Андреас, тук трябва да има по-голяма пропорционалност и неутралност. Мисля, че работата, която вършим, е полезна. В параграф 3 трябва да примахнем позоваването на оценката на резервираните дейности. L'assunto dal quale siamo partiti. Per il gruppo socialista В тази област е изключително важно да имаме правила, свързани с прозрачността на вземаните решения да има консултации с заинтересованите страни, тъй като тогава те се чувстват по-отговорни. Дори и становищата да не бъдат отчетени цяло, те могат да окажат влияние, което прави целият процес по-приобщаващ и по-ефикасен. Още няколко неща бих искал да засегна. Считаме, че увеличаването на обхвата на директивата с включването на регламентирането на услугите би било нещо неприемливо. Комисията обаче включи този въпрос в пакета за услугите, което поражда някои съмнения от наша страна. Ние не искаме да се разширява обхвата на действия. Същевременно както каза Андреас, е важно здравните професии да останат извън обхвата на това предложение. членове 5 и 6. За този сектор мерките, свързани за прозрачните консултации, трябва да бъде въпрос, който да остане. Нещата с времето ще се променят и би било погрешно, според мен, да се опитваме сега да пришпорваме процеса, тъй като няма да бъде разбрано от е, доста хора в държавите членки. Говорим за здравеопазване. Искаме да избегнем проблеми за общността като цяло. но разликите между държавите членки са на лице. Има дори разлики между отделните региони в сферата на здравеопазването и при тези обстоятелства изключването на здравните професии придобива още по-голяма значимост. Това е стъпка към по-нататъчна хармонизация, но трябва да сме на подходящия етап от развитие. Благодаря. От, от ЕКАРА давам думата на господин Сулик. Благодаря. Записал съм си много неща. Някои от въпросите обаче вече бяха поставени. За това ще благодаря е, на колегата Шваб за конструктивния подход при работата. Той прояви голямо разбиране. Да, принципът на пропорционалност трябва да бъде уточнен и както вече и казаха и преждеговорившите, съществуват примери, които разкриват проблеми. И аз ще посоча един пример в транспортната сфера – Нашите спедитори са, не бих казал чак дискриминирани, но са в неравностойно положение в чужбина. Има изисквания, които въжат не само за източноевропейските е, оператори, но за нас е много по-трудно, например, да имат представител във Франция, който владее френски език. Според мен това е пример за много по възможности за много по-ефективно решение в бъдеще. За разлика от господин Конферати, аз не смятам, че медицинските професии трябва да бъдат а, вклю... извадени. Аз виждам проблеми в е, член 69, 136, 23, но както вече казах, ще пиша на господин Шваб, така че утре да можем да намерим компромисно решение. Още веднъж благодаря за готовността за компромис. Благодаря. Джулия Реда от е, името на Зелените. Извинявайте, утре няма да мога да участвам в заседанието на докладчиците в Сянка. Сега ще изложа нашите основни изисквания. Ние сме на мнение, че е, пропорционността е разумен инструмент. Нямаме е, големи затруднения с това предложение. За нас е особено важно да има възможност държавите членки да поставят обществения интерес пред економическите съображения. Е, като да речем обществено здравеопазване, обществен ред и сигурност. Ние не сме за общо изключване на групата на медицинските процеси, но, е, професии, но нека има гъвкавост е, за да можем бързо да реагираме на динамични процеси. И това не бива да води до забавяне при медицинските процеси професии. И така или иначе е, пропорционалността трябва своевременно и бързо да се прилага. Относно командироването на работници, призоваваме към предпазливост по отношение на директивата, но сме готови да обсъдим това с докладчика за да потърсим решение. Скептично се отнасяме е, относно ограничението за всякакви е, възможности за свобода е, и нотифицирането на решения на изменения, а и не виждаме да се поднужда да се постави акцент върху занаячийските процеси. Смятаме, че този акт е балансиран и дава възможност бързо да постигнем компромис. Благодаря. Благодаря много. Другите оратори искам да ги помоля да се ограничат в рамките на две минути, за да можем да получим отговори от комисията и от докладчика. Благодаря, казва господин Шенфилд. Имам едно послание. Благодаря най-напред на Андреаса за доклада. Благодаря ти за твоята ангажираност. Съгласен съм с повечето от е, предложенията ти. Това, което според мен е, е голямата, голямото предимство на Европейския съюз е единния пазар. Няма да имаме такъв, ако не хармонизираме всички правила, не само правните норми. Хармонизацията не означава, че всички правила или правни разпоредби трябва да бъдат абсолютно еднакви във всяка от държавите членки. Има някои сфери, в които държавите членки трябва да имат възможност да следват своите традиции и история, но някои от нормите трябва задължително да бъдат хармонизирани. Повечето от измененията, които съм внесъл, имат една идея, която ги свързва. Че не само трябва да имаме предвид бъдещите правни разпоредби, ние ще продължим да хармонизираме единия пазар е, за дълги години напред, но за съжаление времето ни притиска Затова смятам, че трябва да хармонизираме съществуващите норми, а не само нези, които държавите ще искат да приемат в бъдеще, тъй като иначе никога няма да приключи този процес на хармонизация. Съжалявам, че не разполагаме с достатъчно време, тъй като исках да опиша ситуацията в Европейския съюз, като приведа един пример с екскурзоводите, например. Нелепо е как европейските норми, полските норми се прилагат в този сектор. И щеше ме се да мога да представя този пример, но това ще е възможно само ако председателката ми отпусне малко повече време. Благодаря, значи ще мога да го споделя. Професията на екскурзоводите регулирана. Аз съм бил такъв. Бяха ми изпратени фактури за услуги на двама екскурзоводи, въпреки че аз бях ползвал само един екскурзовод. Всеки ден идваше човек, който се явяваше в туристическия автобус, който ползвахме, подписваше се и след това напускаше. А, групата се ръководеше от екскурзовод от Полша. Мисля, че същото се отнася и за туристи от други страни, които посещават а, друга държава членка. Председателката, извинявам се, но наистина нямаме достатъчно време. Господин Женфилд продължава не е възможно сертифицираните екскурзоводи да упражняват професията си, ако са от друга държава. Това исках да кажа. Както беше казано от колегите и от Серджио, има доста щекотливи въпроси. Струва си да посочим че въпросът за проверка на пропорционността е добра идея, но исках да се върна към факта, че Комисията, Економически и социален комитет изрази безпокойство, че се възприема идеята за директива и смята, че това няма да действа добре. В ЕКОН аз не съм докладчик в сянка, но въпреки това считам, че трябва да пипаме много предпазливо. За съжаление нямаме достатъчно а, време и нямахме такова време, когато обсъщахме обхвата а, в а, член 7. Ти а, искаше да се засили задължението за информиране. Тук а, трябва да има изменение, но подхода на съвета, първоначалното предложение бяха твърде слаби в това отношение, ако искаме да регламентираме нещата добре. И накрая Катрин Шрайдер. Благодаря, благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Искам да поставя един въпрос. Андреас Знаете, че медицинските професии вече са подложени на проверка на пропорционалността по други директиви за това как можем да ги изключим в този случай. Това ме притеснява, тъй като тук става дума за, без... за сигурността, безопасността на пациентите. Как може да се включи този въпрос в а, една директива и да се изключи в... от друга? председателката Да, Андреас, бяха поставени много въпроси. Разполагаш с малко време за отговор. Ще се да кратък, може би на по-късен етап ще можем да обсъдим въпроса по-задълбочено в рамките на срещите за докладчиците в Сянка. Мисля, че изказванията на всички колеги бяха изключително полезни, особено на докладчиците в сянка. Започвайки с член 7. Моето разбиране е, че обикновено регламентирането на професиите се отнася до съответните заинтересовани страни. Те идват с предложение и те са доста строги. Не винаги искат професията да премине стъпка по-нататък. Така че те вземат решение в Германия. Те се обръщат към Министерство на економиката, за да авторизира регулирането на професията и след това се изпраща до комисията, за да се направи повторна проверка, за да не се губи време. Лично, лично аз считам, че включването на други заинтересовани страни в този процес може да е нещо много полезно. На второ място, относно изключването, Катрин, е, твой въпрос е много интересен. Дилемата на целия подход се корени в това. Въпросът за пропорционалност е заложен в договорите. Имаме е, този принцип, който е разгледан в директивата за професионалните квалификации. Защо трябва да го правим отново и сега? Има аргументи. Имам своите обяснения. Не знам дали ще му повярвате, но въпросът е дали можем да изключваме сфери от обхвата на директивата за професионалните квалификации, които не са включени тук. Мисля, че в правно отношение това е нещо много опасно. Колегите, които не са следвали моя подход, може би става дума за мнозинството и трябва да видим по какъв начин може да решим този въпрос, като отчетем от една страна разпоредбите в договора по тези въпроси, включително това, което беше споменато от Реде, от конферати, и от друга страна да се отчете, че тази директива е под шапката на директивата за професионалните квалификации. По другите въпроси, които бяха поставени, мисля, че отговорихме на кратко по въпроса за здравеопазването. Знаем, че този сектор е специален. На първо място е сигурността на пациентите, но става дума за регламентиране на професията на лекарите. Разбира се, основното е да се защитят пациентите, но лекарят трябва да има възможност да упражнява професията си и в чужбина, така че трябва да можем да мерим нужния баланс. Надявам се, че заедно, с Сержо ще можем да намерим някакво решение. Съгласен съм също и с а, казаното за командироването на работници, какво означава пропорционалността в конкретно изражение. Има и други примери. Относно командироването на работници, тук не трябва да засягаме този въпрос, съгласен съм, това, което правят държавите членки под шапката на директивата за изпълнението на директивата за командироването на работници, трябва също да е в оплата на принципа за пропорционалност. Принципа за пропорционалност фигурира в директивата за командироването на работници, както и в договорите, но ако го направим заедно, може би ще напомня на някои държавите членки, че има какво да се направи допълнително. Освен това нямам, госпожо председател, друго какво мога да добавя. Надявам се, че заедно с докладчиците в Сянка ще можем да стигнем до компромисни изменения. Председателката, благодаря ви. Гласуването ще бъде на 4 декември. Благодаря на всички за вашето участие. Пожелавам ви успех за останалата част от е, процедурата можем да приключим с това сутрешното ни заседание. Ще продължим днес след обед от 2.30. Е, Знаете, че ще започнем с половин час по-рано. Искам да благодаря на преводачите за работата им тази сутрин. Желая ви приятен обяд. Ще се видим отново след обед. Благодаря ви.